Uh, uh, Тъй като нашия председател днес и утре не може да присъства, аз ще поема председателството на заседанието за двата дни. Утре след обед ще се сменим с колегата. Първо съобщенията на председателя. Трябва да ви уведомя, че точка 20 управление на връщането на незаконно пребиваващи лица, сътрудничество с трети държави, ефективно прилагане на споразуменията и практическо прилагане на директивата за връщането се отлага. Утре сутринта в 9 ще започнем с точка 10, която а, гласи рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Индонезия относно въпросите, свързани с обратното приемане. Това е по молба на докладчика. И след това ще продължим с точка 9. Трети страни, чието граждани трябва да притежават виза. По точка 14 обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, докладчик Маковей, ще се гласува като последен доклад в, глад... в гласуването по молба на докладчика. Двата доклада а, Фонтана и Гийом са почти готови, за съжаление няма да бъдат на време подготвени за гласуване, затова това гласуване трябва да се отложи за януари 2014 година, за съжаление. Другите два доклада, доклада Маринеско и доклада Яколино, са готови за гласуване, но мнозинството от групите посочиха, че искат да гласуват целия пакет. Четирите доклада по фонд вътрешна сигурност, след като приключат преговорите по хоризонталния регламент. Тоест, това ще стане през януари. И ако нямате възражения срещу тези промени, проектът е, се надявам ще може да бъде прият. Да, дневния ред е прият. Ето и следващите препоръки на координаторите. Кинга Гал и аз, докладчик за СЕПОЛ, госпожа Рената Вебер за решението на съвета по сключването от името на Европейския съюз на споразумения за сътрудничество с Гватемала, Хондурас, Коста Рика, Ел Салвадор а, и а, други. Тук Докладчик е госпожа Файон по регламента за изменение на регламента за трети страни, чието граждани трябва да притежават виза при пресичане на външните граници на Европейския съюз и освободените от изискване за визи. Ако няма възражения срещу тези препоръки на координаторите, надявам се, че мога да ги смятам за приети. Няма възражение. Следващото съобщение. За 2014 година са предвидени три допълнителни заседания на парламентарната комисия на 13 януари в Страсбург, на 21 януари след обяд в Брюксел и на 3 февруари отново в Страсбург. За превода няма да има датски на 16 и 17, фински, естонски, малтийски и хърватски също. Благодаря ви за проявеното разбиране по този въпрос. Сега преминаваме към следващата точка. Одобрение на протоколите от заседанията от 3 октомври и 17 октомври 2013. Ако няма възражения, до края на утрешното заседание – протоколите ще се смятат за одобрени. Сега продължавам с точка 5 от дневния ред. Радвам се да приветствам с добре дошла е, заместник-председателя на комисията, госпожа Вивиан Рединг, да обмени мисли по актуалното състояние на наказателно-правната система и последващи действия от обсъждането на съвета по ПВР на 5 и 6 декември. Госпожо Рединг, добре дошла и заповядайте. Благодаря. Много ми е приятно още веднъж да съм тук в парламентарната комисия. Миналата седмица говорихме по темата за националната Агенцията за национална сигурност и защитата на личните данни на нашите граждани, по-конкретно, но не само във връзка с Съединените щати. Днес обаче искам да започна с нашата вътрешна реформа, в областта на защитата на личните данни. Като казвам нашата, имам предвид на комисията и на парламента. Успяхме съвместно да определим политическите цели за защита на личните данни в Европа и това е ключов елемент както за гражданите, така и за фирмите в цифровата економика. Работим с визия, решителност и мога само да изразя най-висока оценка за вашата позиция, изразена през октомври. Съвместно свършихме много и е много важно гласуването в пленарната зала да се проведе достатъчно рано, преди да се направи обща равносметка за извършеното през мандата. А то е огромно по обем. Много съжалявам, че не успяхме със същата решителност да работим в съвета по ПВР през декември. Не само, че не напреднахме, а според мен дори направихме стъпка назад. Ето защо единствения начин да вървим напред е да се надяваме на, на гръцкото председателство, което е включило сред приоритетите си защитата на личните данни. Аз съм сигурна, че това ще даде нов тласък на работата по този въпрос. Гръцкото председателство е готово да работи по общия подход през март. Това е един стремеж, който аз изцяло подкрепям. И се надявам парламентът също да има предвид мартинската си сесия в тази връзка днес – Днес искам да се спри на още една важна наша обща цел, по която работим отдавна. Това са процесуалните права. Знаете, че имаме общи процесуални гаранции за, за подозрени обвиняеми в наказателно-правни производства. Започнахме с едно изслушване и ако помните, аз поех ангажимент да продължим да работим в тази посока. Вече е, сме постигнали много. Три директиви имаме право на устен и писмен превод, право на информация е, в наказателните производства, право на достъп до адвокат. Укрепихме и правата на пострадалите. Искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за неизменната подкрепа. Ние винаги работим по този въпрос, по който има първостепенно значение за осигуряването на справедлив процес и изпълнението на международноправните норми. На 27 ноември внесох един допълнителен пакет процесуални права от още три директиви и две препоръки на комисията – първо, презумпция за невиновност. Не бива да се приема за даденост, въпреки че това е нещо съвсем нормално. Прокуратурата е длъжна да докаже вината на обвиняемия, а не обратното за подозрение да доказва своята невиновност. Той не може да бъде обявен за виновен, ако запази мълчание и това е единствено основание. Второто предложение за директива е гарантиране на специалните права на децата в наказателните производства. Децата не само не винаги разбират последствията от своите действия, но и трябва задължително да имат винаги адвокат до себе си. Има и допълнителни гаранции, като например широко информиране за е, техните права, подпомагане от родители или други възрастни, закрила при лишаване от свобода или задържане под стража. Така а, на непълнолетните а, се гарантира справедлив процес и възможности за социална реинтеграция. Чрез препоръката на комисията отправяме призив към държавите членки да въведат подобни гаранции за други уязвими контингенти, най-вече хора с увреждания и особено хора с умствени увреждания. На трето място предлагаме директива за временната правна помощ, която да обхване първоначалните етапи на производството, когато са задържани под стража за подозрените в досъдебна фраза и имат нужда най-много от такива права и достъп до правна помощ, както в страната, в която се издава, примерно Европейската заповед за арест, така и в страната, в която се изпълнява. Има общи обективни критерии, които би трябвало да бъдат взети предвид, когато се преценява дали има право лицето на правна помощ или не. Съдебната практика се изяснява в момента от комисията и се прави препоръка за сближаване на правопорядъците, за да се укрепи взаимното доверие между страните. Зная, че е доста късно, но съм убедена, че вашата парламентарна комисия ще започне да работи по този пакет и е, ще остави едно ценно наследство, на което да се опре в следващия мандат новата парламентарна комисия. Насърчавам съвета да стори същото. Що се отнася до фалшифицирането на еврото и директивата за борбата с измамите, аз приветствам вашия напредък. Ако парламента може да приеме своята позиция скоро, то тогава двете директиви ще могат да бъдат прияти преди лятото на идната година. Това ще бъде важен знак за външния свят, че парламентът работи за е, европейските граждани, е, за защита на еврото и на бюджета. Също така ви призовавам да е, съобразите предложението с първоначалните идеи на комисията да се борим с новите форми на престъпност. Ако не го направим, една голяма част от парите на данакоплаците ще продължават да потъват в чужди джобове. Продължаваме активно да работим за борба с наркотиците. Искам да поздравя докладчиците, които положиха големи усилия за приемане на първо четене на позицията по пакета за наркотиците. И само няколко думи по набора показатели в областта на правосъдието. Знаете, че този инструментариум беше разработен от комисията в контекста на европейския семестър – Наборът от е, показатели осигурява надежни и съпоставими е, данни за националните наказателно-правни системи и се преценяват държавите членки от е, една и съща гледна точка. Става възможно да се направи преглед и равносметка на съществуващите системи. Показателите са информационно а, средство. Тук нямаме някаква надпревара, кой ще е най-добрия или най-красивия. Тук става дума за а, сериозна работа за проучване и съпоставка на системите. Миналата а, година работихме за осигуряване на защитата на личните данни с Испания, Швеция и Обединеното кралство работихме съвместно, но не беше подписано споразумение. за прилагането на комплекса от показатели – Междувременно работим успоредно а, с Министерства на правосъдието. Успяхме да преодолеем задънената улица и да подпишем договор. Утре моите сътрудници ще организират съвещания на точките за контакт, за да се подготвят показателите, които ще се прилагат за 2014 година. През изминалите години вашата парламентарна комисия беше основен двигател в работата за защита на правата на гражданите, включително правото на свободно движение. Знаете, че в някои държави членки се поставя под въпрос тази основна свобода. Комисията е много категорична по тази тема. Ние отстояваме това основно право, което високо се цени от всички наши граждани във всички държави членки. Свободното движение за европейските граждани е най-високото право, което те имат. Понякога общественото мнение не се основава на економическата действителност, основава се на пренобеждение. От друга страна, трябва много сериозно да гледаме а, на а, тревогата на някои държави членки, защото знаем, че има злоупотреби. През ноември комисията прие съобщение в което се припомня правната рамка за свободното движение, съществуващите и действащи правни норми, които дават възможност на държавите членки да се борят с измамите и злоупотребите. Също така към държавите членки отправихме предложение, което да им помогне с плана за действие, състоящ се от пет точки. Работим с някои държави членки за разработване на наръчник за уредените бракове, така че местните, общинските администрации да са наясно с какви възможности разполагат. По същия начин работим с държавите членки за разработване на ръководство за статута на обичайно пребиваващите. Това е много важно от гледна точка на социалното подпомагане – Европейския социален фонд също е ангажиран в тази дейност през следващия програмен период. Работим с местните власти на 11 февруари до година. Ще организираме голяма конференция за кметовете, за да им обясним с какви възможности разполагат не само от законова гледна точка – но и от гледна точка на финансиране от социалните фондове. Същевременно ще помогнем и на местните власти да прилагат пълноценно правото на свободно движение, включително чрез схеми за обучение. Получихме подкрепа в съвета от огромното мнозинство от министрите на вътрешните работи на Декемврийския съвет. Сега ще започнем да работим по петте точки от плана за действие. Надявам се, че ще имам възможности публично в парламента да участвам в разискванията и се надявам вие да успеете да коригирате погрешните е, представи е, в обществото и ще защитите това основно право на европейските граждани. Важна стъпка беше направена за социалното приобщаване на ромите. Може да не повярвате, но съветът прие единодушно препоръка по този въпрос на 9 декември. Мисля, че това постижение е наистина много голямо. То означава, че ще може да се действа съгласувано, както най-сетне признаха държавите членки. И е, това е успех не само за комисията, която внесе предложението, това е успех и за парламента, който винаги е подкрепял един общ европейски подход към социалното приобщаване на ромите. Това е и лъчна надежда за ромското население. Аз съм убедена, че парламента много бързо и безпроблемно ще даде своето съгласие. Ако обърнем поглед към бъдещето, през март комисията възнамерява да публикува съобщение относно бъдещето на европейската политика в областта на правосъдието. Ние смятаме, че разискванията трябва да се съсредоточат върху стратегическите насоки, а не а, краткосрочни, конюнктурни желания. Необходима ни е зряла европейска политика и няма никакви причини ненужно да се обвързва парламента и следващата комисия с подробни петгодишни програми. Ние вече не живеем в ерата преди Лисабон. Съвсем Обичайно е прилагането на процедурата на съвместно вземане на решения в областта на правосъдието. Искам да ви уверя, че средносрочният преглед на Стокхолмската програма ще бъде оценен именно от тази гледна точка. Когато подготвяме съобщението, ние каним всички заинтересовани страни около 600 участници сме поканили на обществения форум, на който се надявам, че ще участват и е, членове на Европейския парламент. Очакваме и вашия доклад по тази тема. И последно няколко думи по върховенството на закона. Както обяви председателя Барозо в своето обращение за състоянието на Съюза. Комисията работи по едно съобщение, което ще бъде представено през пролетта на 2014 година. Беше подготвен и тематичен доклад за форума, за който ви говорих. И е, се надявам той е, да бъде разисквам широко в контекста на доклада Мишел за основните права. Вашия принос към дебатите ще бъде много ценен. И така, госпожо председател, очаквам по-нататъчно все така плодотворно сътрудничество с вас. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател колеги вече са заявили желание да вземат думата. Първо ще дам обаче думата на координаторите. Госпожа Арджентин и господин Киркоп, след това докладчика по защитата на данните господин Арпрехте и след това членовете на парламентарната комисия, които са заявили желание да се изкажат. Де Йонг, мисис Ганс, мисис Интва, мисис Брон и мисис Интвард. So... И така. Госпожо Сибал, казах ви вас. А, това ни е списъка. А, всеки от колегите ще разполага с две минути. Моля да се придържате към това ограничение. Госпожа Сарджентини, заповядайте първо като координатор. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поговоря за, за предложението за правната помощ. Е, е, давам си сметка, че е, е отбелязан напредък в тази област. Искам обаче да знам вие какво мислите за това, което става у нас е, в Холандия. Юристите са излезли на улиците да, да протестират срещу урязването на правната помощ в Холандия. Планира се много сериозни съкрещения да има на средствата за правна помощ. Очак... Съдиите са затрупани от работа поради голямото натоварване и поради намаляването на, на средствата. Държавният секретар в областта на правосъдието предлага е, едно заподозрено лице, което може да Не, извинявам се, на... твърде специфичен е този дискурс, ще говоря на холандски. Искам да кажа следното. Тогава, когато е, едно заподозряно лице може да обжалва на по-високо инстанционен съд, трябва да бъде е, задържан и лишен от свобода, дори ако е, възивното производство все още се гледа. Е, според процедурите, които се предвиждат и според предложението, е, което, е, което се обсъжда в момента, не може ли съдебната практика да се подобри в това отношение? Благодаря. Господин Кирков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар. На Насърчаващи бяха някои от бележките ви а, по отношение на това как, как помага комисията на държавите членки а, в справянето с някои от сегашните ни предизвикателства. Като се има предвид, че е, също и че е, единодушно приехме е, новите разпоредби за ромите. Сега имам два въпроса. Първо, смятате ли, че това, което казахте наскоро по отношение на позицията на британското правителство за туризма, за социални помощи. Това, което казахте, че, че Великобритания разрушава всъщност свободата на, на движението. Смятате ли, че това, че това е полезно като цяло за държавите членки и за членството в Европейския съюз? И второто нещо, наскоро обсъждахме хармонизирането на на наказанията при общоевропейски престъпления, като например подправяне на евро. Повечето групи не смятат, че хармонизирания подход трябва да включва и общи наказания. Смята ли госпожа комисарът, че хармонизирането на санкциите трябва да продължи в, в този контекст и, и на какво почиват вашите изводи, че има нужда от хармонизация на наказанията в тази област? Благодаря. Господин Албрехт. Благодаря. Първо ви благодаря за обстойното изложение за състоянието на нещата в наказателно-правен аспект. Смятам, че е чудесно, че се предлагат нови мерки. Аз бих искал да, да напредваме максимално бързо. Е, и ние приехме документа за е, е, Европейската заповед за разследване. Това също е стъпка напред към въвеждането на общи минимални стандарти в областта на наказателно-правната система. Трябва обаче да изразя и, и, и огорчение, и това го правя, мисля, от името на всичките колеги, по отношение на това, че съветът не стигна, не прие е, мандат за предоговаряне на пакета за реформа на законодателството за защитата на данните, личните данни. Като парламент е, ние сме готови максимално скоро да започнем преговорите по този въпрос. Бихме искали максимално скоро да се отбележи напредък Виждам, че е, съветът е, просто трябва да се вгледа в нашата позиция по въпроси като обслужването на едно огише. Почти единодушно приехме нашата позиция. Това е една позиция, която би подобрила системите, които се предлагат от комисията, като сме отразили в същата си позиция е, тревогите, които се повдигат от, от съвета. Тъй, че съм разочарован, че не се стигна до такова решение. И и изразявам готовност е, по-подробно да запозная съвета с нашата позиция, така щото да му помогна е, максимално скоро да, да, да стигне до решение, което да ни позволи да е, започнем преговорите. Накрая по въпроса за определянето на, на надзорното лице по защитата на данните на, на Европейския съюз. Пак трябва да изразя тревога по отношение на, на, на списъка с номинираните претенденти. Знам, че, че комисар Шевкович е, е ресорният е, комисар, но ако може, но ако може е, вие да ни запознаете с състоянието на нещата по отношение на това значението. Благодаря ви, господин Албрехт. Благодаря много. Искам да поставя накратко три въпроса. Първо, процесуалните права. Благодаря много на комисията за допълнителните предложения. Искам обаче да се върна към казаното от госпожа Саргентини. Мисля, че предвид все по-тясното сътрудничество между полицията и съдебната система и финансовата сфера, абсолютно се налага да се подобрят гарантират процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица, така че тъй като понеже се говори за съкръщение в тази област, искрено се надявам, че сегашните предложения на комисията ще доведат до напредък. Няколко думи за свободното движение. Свободното движение в Европейския съюз наистина е сред най- важните основни ценности. Това, което чуваме до сега от Великобритания, пък и от германското правителство, според мен, се разминава с темата и е недопустимо. Ние нямаме проблем с националното, с свободното движение. Ние на национално ниво нямаме проблем с притока на роми. Има обаче отделни общини, отделни градове, където има по-голям приток на лица, които които е, се отнасят е, до голяма степен за финансови въпроси. Има наистина в Германия претоварени общини, и тук не става дума за Европейския социален фонд, но за националните средства на държавите членки, които трябва също да поемат своята отговорност за защитата на основните европейски ценности. И Нещо, което вече казахте, е, госпожо Рейдинг, защитата на личните данни, съгласен с, съм с колегата Албрехт. Явно е, циркулират много сериозни слухове, че сме изправени под проблем, че е има 43 три кандидатури, 10 в съкратения списък, а сега остават 5 и тук се чува, че никой няма да бъде предложен или само трима души за, от надзора на речните данни. И нека не забравяме следното. Трябва да се предлагат само лица, които са така с особено, особени симпатии към САЩ, твърдат слуховете. Това е слух не мога да кажа нищо повече по въпроса, но е хубаво да имаме яснота. И второ, чуваме, че ще се представят само три имена, но като си помислим, че има два поста за заемане, бройката 3 чисто числено не отговаря на вижданията на парламента и се надявам, госпожо Рейдинг, че ще внесете яснота и няма да се наложи да чуем потвърждение тези слухове. Благодаря сега госпожа Латфорд. Благодаря. Е, първо да попитам относно предложението за директива за процесуалните права. Тя включва ли разрешението, че няма е, никакви е, последствия по отношение на правото на запазване на мълчание? Редица държави членки и сред тях Великобритания със сигурност изключват определени обстоятелства по отношение на, на този въпрос и аз лично смятам, че съдът в Страсбург по делото Кондрент 2001 срещу Великобритания признава, че в британското законодателство е постигнато, постигнат баланс по отношение на правото на запазване на мълчание. Налага се да бъдем особено предпазливи, когато правим такива такива изводи. Но мисля, че когато задължително се очаква от съответното лице да направи, да даде показания, трябва да се вземе предвид неговото право на запазване на мълчание. След като съд в Страсбург разрешава в, в, при определени обстоятелства внимателно обмислени подобна, подобна възможност, дали комисията ще направи предложение в това отношение так, в разрез с а, решението на съда в Страсбург или а, ще вземете предвид а, решението постановено от съда в Страсбург. Струва ми се, че има няколко държави членки, ко които в това отношение са на различно мнение. Второ, в момента работим по един доклад в тясно сътрудничество с нашите колеги относно Европейската заповед за задържане и е, надявам се ще можем да проследим процеса на създаването на този е, документ, но се надявам, че ще можем да участваме и очакваме всъщност комисията да направи законодателно предложение за хоризонтални мерки, които дадат възможност за обхващане на всички в въпроси, свързани с основните ценности, да речем основания за отхвърляне на определени основни права и взаимодействие с съдебни власти, съдебни органи в трети страни, средства за обжалване и така нататък. Всичко това може да се разглежда като част от работата преди да се пристъпи към работата на по Европейската заповед за задържане. Е, вие предвиждате ли, комисията имам предвид, да предложите някакви хоризонтални мерки във връзка с този е, правен акт? Е, господин Део, благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря искам да се върна към казаното от госпожа Сарантини за положението в Нидерландия и за оказване на правна помощ във връзка с съдебните разноски. Това е наистина много сериозен въпрос и искам да обърна внимание, че въпросът е спешен, госпожо Еврокомисар. Тази седмица чух, че в Румъния е прият закон относно политическата корупция, която вече не е криминално деяние. Това поражда безпокойство. Но как се отразява това на сътрудничеството, когато говорим за свободно движение? корупцията в официалните органи поражда сериозно безпокойство. Какви мерки ще вземете, госпожо еврокомисар, и какво се предвижда? Въпросът е сериозен. И още нещо. Европейската прокуратура. По този въпрос наистина има съобщение на комисията, но ми се ще да чуя вашата оценка. Как стоят нещата в съвета? и как в рамките на разширеното сътрудничество ще продължите да работите? Какви са последствията за Евроюст и ОЛАФ? Защото въпросът става наистина деликатен. И това, което каза господин, е, госпожа Клеякоп, минимално наказание е въпрос, на който мнозина в парламента, в Европейския парламент държат. Имаме постигнато съгласие, че досегашните предложения не са достатъчни и било, би било добре, ако Европейската комисия излезе с работен документ за, за текущото състояние на нещата ще ни се да знаем за, да, защо Европейската комисия смята, че се нуждаем от минимално наказание. Госпожа Гънц. Благодаря. Много неща се казаха. Аз също благодаря за вашия доклад. Два допълнителни въпроса от мен първо, един е изключително важно въпрос за наказателното преследване е въпрос в сфера, в която се изисква взаимно доверие и добро сътрудничество между държавите членки. Смятате ли да разширите правата на Агенцията за основните права, така че да се излиза с редовни доклади по този въпрос в различните държави членки и в Европейския съюз като цяло? Втория ми въпрос е стигнат във връзка с вашето съобщение. Вие споменахте, че през пролета трябва да очакваме съобщение на комисията. Е, парламента нееднократно в различни доклади настоява за този тип механизъм. Е, можете ли да посочите по-конкретна дата, ако, мога, ако е възможно, относно това, кога ще излезе това съобщение? Въпросът е важен, защото искам да зная дали в рамките на този мандат на парламента ще може да разгледа това съобщение т.е. ще, ако стане в началото на март, ще бъде възможно, по-късно вече не. Именно това ме кара да задавам въпроса за датата. Благодаря, господин Бродс. Благодаря. Госпож, вие споменахте процесуални изменения във връзка с Европейската заповед за държна правна помощ и така нататък. Факт е обаче, че не се споменава относно възможността за държавата, за съда в съответната държава да разгледа критично доказателствата и да отхвърли заповедта поради недостатъчни основания. В нашата страна това е възможно, ако доказателството обстоятелствата не отговарят на същото ниво на сигурност, както в наказателно преследване в Европейската заповед за задържане не е така. Говорите за свободата на движение. Това е основно право, основна ценност на европейските граждани. Искам да кажа, когато мобилността е между държави с сходно ниво на благосъстояние, движението не е голямо, но когато говорим за страни е, с, с многократен, три пъти и по-голяма разлика в брутния национален продукт, в този случай приемащата страна може да, може да се окаже кажа, сериозно натоварена по отношение на социалните услуги и придобивки, както и това да се отрази на цялостната економика поради многобройния или големия брой на иммигранти. Съгласен съм, че свободното, свободата на движение е много важно, но дали е въпрос толкова важно, колкото основни права, като правата, правото на сдружаване и на изразяване. Така че политическата класа има да, възможност да подкрепи своите граждани в това отношение. Благодаря. Няколко кратки въпроса. Първо, съм напълно съгласна с казаното относно петгодишните програми. Второ, съгласна съм с колегите е, и казаното относно номинирането на кандидати за Европейски надзорник по защита на личните данни е, и е, това е първото, което искам да кажа. Второ, искам да попитам относно бъдещите запитвания във връзка с доклада на госпожа Луначек – за питането, за въпроса, за пътна карта и правата в това отношение. Надявам се, че това предложение ще излезе много скоро. Не бива да оставяме това само на магистратите. Ние имаме в това отношение по решение на национални съдилища относно движението, вътрешноведомствените движения на работещи, но все пак трябва да чуем чуем мнение на комисията и ще ви задам един въпрос, който е извън вашия ресор за прозрачността и достъпа до документи. По-късно днес ще говорим по този въпрос, но мисля, че е наша обща отговорност да постигнем една истинска култура на прозрачност. Това е важно за е, Европа цялата европейска политика, защото по този начин трябва да постигнем, да преодолеем дисбалансите, което е отрешаващо значение за демокрацията в Европа. Какво смятате вие да предложите по този въпрос? Благодаря сега госпожа Бауър. Благодаря. Благодаря. Е, благодаря за всичко, което бе казано е, и е, това са все въпроси, които имат пряко отношение към е, всеки, дневни, всеки дневния ни живот, с въпроси, с които се сблъскваме ежедневно. Много често ние питаме и търсим за европейски решения. Особено внимание трябва да отделим на вниманието на децата. Да, вярно е, че много често се стига до смесени бракове, някои от тези бракове се разтрогват и това поставя децата в много сериозно положение. Нещо Министерство на правосъдието ме помоли да поставя следния въпрос. Дали Европейският съюз има намерение да се присъедини към Конвенцията на съвета на Европа, по силата на която се урежда правата правата на родителите за грижа на децата. Настоящите разпоредби по този въпрос не са достатъчно ефективни, а след Лисабонския договор този въпрос изобщо не е уреден. Какво мисли комисията? Благодаря. Благодаря за възможността да проведем тази дискусия. Аз имам въпрос, който от една страна се отнася до е, следващото лице, което ще поеме поста на Европейски надзорник по защита на данните, но за това се говори достатъчно. Хубаво е да чуем как стоят нещата. Второ, по-нататъчното развитие на нашето досие за защита на личните данни. Разполагаме с нова информация, но как смята да процедира съветът? Защото в момента надзорът не е достатъчно добър. Е, как изглеждат нещата във времето? И трето, Европейската прокуратура и Евроюст е, Какви са перспективите за бъдещето в светлината на развитието на нещата в съвета? Ако има ли намерение за постигане на сътрудничество, имат ли идеи как по-добре да се е, работи по въпроса за, с цел да се гарантира по-активно участие на държавите членки? Благодаря. Не виждам други въпроси. За това, госпожо заместник председател на Европейската комисия, имате думата за отговор. Благодаря, наистина, наистина са доста въпросите, но ще направя всичко възможно да отговоря максимално изчерпателно. По отношение на средствата за, за правна помощ. Опитах се в продължението максимално конкретно да, да опиша какво мисля. Без обаче да стигам до крайности, като, като намеса в спецификата на, на порядъците в държавите членки. Затова съм се съсредоточила върху случаите, когато правната помощ е, е, е, е най-важното и най-логичното нещо за стигане за стигане до съгласие между парламента и съвета. Моята гледна точка и е, е, може да е идеалистична, но да, надявам се на, на единодушие в, в, в съвета. Сега, това, което аз предлагам, е следното. Онези, които се нуждаят най-силно, онези, които са задържани, които, които са решени от свобода на ранен етап от производството, трябва да бъдат очевидна целева група. Разбира се, това е и във връзка с европейската, европейската заповед за арест. Това са, това са лицата, за които сме загрижени най-вече. Сега, господин Киркоп, туризма за социални помощи. помощи. Това е един въпрос, който, който се повдигал и друг път, но, но, но трябва да гледаме реалистично нещата. С тази цел комисията над комисията на базата на данните, подадени от държавите членки, извърши анализ. Анализ на това, доколко съществува такъв вид туризъм, както го наричаме, и ако съществува, то в какви мащаби. И мога съвсем простичко да го кажа, но вие разполагате с, с доклада ми. Там са всичките подробности. Като цяло обаче, се наблюдава това, че помощите се, разпро... се е, разпределят най-вече в рамките на съответната държава членка. 85 до 90% от помощите всъщност отиват в ръцете в граждани на съответната държава. 0,4 до 2,4% нещо в тия граници всъщност се изплаща на други европейски граждани. Защо? Защото повечето европейски граждани, които се възползват от свободното движение, го правят за да работят. Разбрахте какво имам предвид, нали? Ако се местят, то е за да работят. Докато в някои е, държави членки, и може би това е свързано е, с специални отношения с трети страни, да в някои е, страни е, се дават 10 пъти повече е, средства на граждани на трети страни, отколкото на граждани на други държави членки на Европейския съюз. Има такива отделни случаи. Отчитам, че може да съществуват проблеми в държавите членки, които са свързани с националното законодателство, защото някои, някои национални правопорядъци дават възможност на, на лица да получават помощи от деня във влизането си в тая страна. Това не се урежда от директивата. Това, не това се казва в директивата. В директивата се казва, че европейски граждани, които искат да останат в друга държава, трябва да докажат, че има достатъчно приходи за тая цел. Ако има проблеми, те проистичат от, от, от твърде свободното правно положение в някои държави членки, което, което обаче не е, не е национално законодателство. Законодателството а, а, за а, социалната система и социалните помощи е а, е обект на национална компетентност. Та, именно за това написах доклада, а, за да, за да започнем да гледаме реалистично на нещата и да започнем да решаваме проблемите е, в първоисточника им. На срещата на, на министрите е, на вътрешните работи а също се посочи, че, че само една държава членка трябва да промени Само една държава членка поиска изменения в е, директивата, всички останали нямаха такова желание. Сега по, по отношение на, на а, а, криминалните санкции, наказанията в а, а, наказателното право. Това, което помня от ранните си професионални години беше, че наказателното право се състоеше най-вече от репресивни мерки. В епохата преди Лисабон всички решения се вземаха от министрите, парламента все, все, все още не, не играеше важна роля и, и цареше едно мислене, продиктувано от 11 е, септември. Тогава не се правеше оценка на въздействието, парламента не беше в тази си роля и, и затова много от нормите всъщност не са, не са е, приложими. Затова, беше, затова стана необходимо е, в един момент да се балансира положението именно чрез процесуални права в наказателно-правни дела. трябва да се осигурят правата и на двете страни, както правото на репресивен механизъм, а така и на правоприлагане, така и правата на необвиняемите. Трябва, разбира се, да зачитаме правното основание, принципа на съразмерност и на субсидиарност. И това са основните движещи сили, които са залегнали в предложенията на Европейската комисия. Всички те се основават на съответното правно основание. Господин Албрехт, заповедта за разследване – това е един от тези въпроси, по които пак се наложи да постигнем равновесие е, с процесуалните е, права. А, това не е в моя ресурс, не аз пиша тая заповед. Е, това е една идея от преди Лисабонския договор, която произтеча от държавите членки. Но аз не съм особено доволен от текста, който се разисква в момента и, и, и, съм, и съм наистина много чудена, че, че парламента прие е, предложението на, на министрите. Просто не го разбирам, но щом така искате, добре. После защитата на данните и, и е, обслужването на едно гише. нещата се обсъждат отгоре надолу, отляво надясно, надлъж и на шир, вече трикратно, също и в съвета. Съвета бе готов да вземе решение, но, но, но наистина усложни нещата, не ги опрости. Напълно, напълно съм съгласна. Щеше да е лесно да се върнем към стореното вече от съвета по време на ирландското председателство и да се види какво е решил парламента в тая връзка. и после да се види дали съвета е склонен да приеме позицията на парламента. Аз мисля, че това е напълно постижимо. Няма нужда от нови преговори. Всичко вече е обсъдено в областта на защитата на данните. Трябва просто да се вземе официално решение. Съгласни ли сме или не сме? Това е. Така че. А... като имам предвид волята, която изрази е следващото председателство, гръцкото председателство, да даде приоритетно значение на защитната, на защитата на данните. Мисля, че наистина това е осъществимо и се надявам, че и парламента ще, ще, ще протегне ръка в това отношение към съвета. Сега, номинацията на, на а, а, европейския надзорник – няколко души зададоха въпрос в тази връзка. Следното мога единствено да кажа. Все още текат номинациите и, и а, разберете ме, а, не мога да давам подробности по, по един неприключил процес. Европейския надзорник по защитата на данните е независим орган и независимо лице и това се урежда от договора и, е, и, и, комисарят, който в чийто ресор е, са защитите на данните, не избира надзорника. Именно така се осигурява неговата независимост. Това е с цел комисарят, ресорния комисар, да не е, влияе на процеса на избора. ако този въпрос се повдигне е, и на ниво Европейска комисия, аз винаги ще отстоявам е, процедура, която, която гарантира, гарантира е, независимостта и по такъв начин доверието в Европейския надзорник по защитата на данните. Аз обаче имам голямо доверие на, на господин Севкович, че подхожда съвсем добросъвестно към този процес. както госпожа Сърчентини, така и госпожа Сипел каза, че в момент на трудности в държавите членки е, е, е, не бива да се ограничават правата. Минималното нещо, което трябва да се направи, е поне те да се съхранят в, в сегашния си вид. Именно това се опитваме ние да изведем и на преден план. Надяваме се, че най-важното ще се бъде съхранено в държавите членки, а по-маловажните моменти ще могат да се съкратят, ако са необходими съкръщения. Така, вие говорите за свободното движение и подчертахте, че това е основно право на европейските граждани. Така е действително и е така и според самите граждани. Вижте, вижте данните от Евробарометър. Това са, това са изследвания на общественото мнение. И вижте, вижте какво значение отдават, е, е, отдава средностатистически европейски е, граждани на, на свободата на движението. Това определено е не просто едно основно право, това също е едно много високо ценено основно право. Да, прави сте проблемите са съсредоточени в някои отделни региони. Именно за това съм поканила кметове на малки градове, села от, от такива региони на конференцията, за която стана дума, така, щото да разгледаме правилата, възможностите и финансовите възможности, които могат да се оползотворят понеже толкова много митове е, битуват. Е, наистина трябва да се реагира. Получила съм писма от някои от тези кметове, е, които съвсем добросъвестно се опитват да, да, да свършат нещо полезно, но често, често нямат възможност. Проблема не е хоризонтален, проблема често е съсредоточен в определени региони. В хоризонтален, обобщен мащаб проблемът е съвсем дребен. Броя на, на хората като процент от общото население, които са засегнати от това, е много малък. Ако обаче а, се вгледаме в конкретните региони, тогава възприятието за, за проблема става много по-сериозно. Госпожа Лутфорд спомена правото, правото на запазване на мълчание. Това е, е много особено и деликатно право. Презумпцията за правото на, на, на мълчание, на запазване на мълчание, е, се урежда в същия законодателен акт. Тъй, че въпреки, въпреки е, е, стандартите на, на Европейския съд по правата на човека, е, не се осигурява достатъчно защита на заподозрените и обвинените лица. 11 държави членки е, е установил Европейския съд между 2007 и 2012 година, че са в нарушение с това по общо 25 дела. И, и, и това обаче е само върха на айсберга. Защото това, което стига до, до съда, е най-вероятно малка част от реалните проблеми. Ние се занимаваме само с някои страни на презумпцията за невиновност. Не се занимаваме с материално-правните аспекти, като например определенията на, на, на отговорност или правото за, за предоставяне на доказателства. Така че нашите експерти са взели предвид както обичайното право, така и континенталното право, различните подсистеми в континенталното право. И, и сме се опитали да излезем с една позиция, която да бъде изпълнима на практика. Въпросът за Румъния. И е, наскоро прие, наскорошния закон според който вече не е, не е нарушение в гражданско-правен смисъл корупцията. Това е въпрос, който ще се отрази е, в следващия доклад по механизма за партньорство и проверка. Той ще излезе е, през януари е, да, ние също сме разтревожени от а, този отрицателен обрат в областта на борбата с а, корупцията. Госпожа Гьонц зададе въпрос дали дали имаме нужда дали, дали ще поискаме разширяване на, на мандата на агенцията а, а, на АОП. Парламента а, подкрепи комисията в това отношение. Да, поискахме раз, продължаване на мандата и разширяване. А съветът гласува с единодушие, като отказа да се въведе какъвто, какъвто и да била, каквато и да била промяна, която да а, разширява полето на действие на, на агенцията за основните права. А, после въпроса за върховенството на а, закона, както знаете, че това е, е отговорност на, на председателя Барозо. Естествено, че той работи по този въпрос заедно с мен, но пряко отговорен е той. Това е нещо, по което работим и, и председателя винаги, винаги, винаги, ми казва, че, че, че трябва, трябва да откликваме като пружина на, на, на, на, всяка, на всеки стимул в областта сега. А, извинете, че трябва да. Винаги ми казва, че трябва да, да, да действаме рано, на пролет. А, пролетта е нещо, което настъпва по различно време в различните страни. Така че е малко деликатно. А, но да, той ще представи новостите в тази област и, и той ще трябва да реши кога колегата Бронз а, си тръгна, виждам, така че няма нужда да отговарям на неговия въпрос. А, госпожа Интвелд, доклада за пътната карта за правата а, на ЛГБТ. Сега първо от а, самото начало, или от няколко години вече, се опитвам да осигуря системно съответствие на новите европейски законодателни актове с член 21 от Хартата за основните права. Мога да ви дам и примери. Директивата за квалификациите, например, която предвижда защита, защита от дискриминация, там сме включили и, и там сме включили и сексуалната ориентация като, като причина за преследване и също като а, а, причина за, за търсене на а, убежище и защита. Всичко, което предлага комисията, се анализира в тази светлина и след това предприемаме необходимите мерки. Също така много внимателно отстояваме правата ЛГБТ в рамките на вече действащите законодателни актове. Нека да спомена в тая връзка директивата за равенството при наемането на работа. Там сме установили наличието на редица нарушения и, и сме се намесвали редовно в практиките в държави е, е, членки. Тогава, когато държава членка отказ, откаже на партньори от, е, от еднополови двойки правото на свободно движение. Много регулярно правим това и в, в новите закони, които предлагаме, брачната собственост, и други гражданско-правни елементи, сме, сме предвидили неутрална дефиниция, неутрално определение. Тогава, когато една държава членка приеме брак, един съюз за брак, тогава друга държава членка няма право да отхвърли последиците от брака. Мисля, че и на конференцията в Хага споменах всичките, всичките казуси, които са разглеждани. Така че много системно, много регулярно прокарваме тези права във всички нива на политиката. После достъпа до документи. Аз знам, че битуват различни виждания сред, различ... сред отделни депутати, ваши депутати от една страна и, и нашата институция от друга. Аз не искам а, да се меся, но понякога, понякога въпросът е особено деликатен, а, тъй че ще трябва, ще трябва да обсъдите това с експертите от наша страна. Госпожа Бауер повдигна един много сложен въпрос и въпреки, че не е в залата, бих искала да отговоря на него, защото, защото това е въпрос, който вълнува много хора, много колеги. Става въпрос за деца на, на, на разведени родители. А, а, нашата компетентност е доста а, ограничена, но аз съм работила с различни министри на правосъдието по отделни трансгранични дела. Достигало е тази тема и до нашата работа по някои случаи, но не, но не по всички. Господин Вос, аз мисля, че на вашия въпрос вече дадох отговор във връзка с правилата за защита на данните и, и, и надзорника по защита на, на данните. Сега по въпроса на, на господин Яколино. От самото начало се знае, се знае, че ще има спорове по този въпрос. Трябва обаче, че някои държави членки не участват в проекта. Великобритания, Дания, Ирландия. Други обмислят предложението. Има такива, които си задават въпроси, чудят се още. Гръцкото председателство също приема това като един от своите приоритети. Гръцкия министр, така че ще работи по това. Надявам се да стигнем до, до, до единство на мненията. Ако не успеем, ще трябва да, да, да стигнем до следващата стъпка. 86-ти член от договора е това. Става въпрос за засилено сътрудничество с не по-малко от 9 държави членки. Това, е което сега имаме. Аз обаче съм сигурен, че ще са много повече. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо заместник-председател. Госпожа Гомес поиска думата съвсем накратко, моля ви, ако имате желание да отговорите, е, комисар Рединг. Бих искала да ви попитам, госпожо Рединг, защо казвате, е, че доклада е, за е, противодействието на корупцията е в трудно положение? Го очаквахме тази година. <laughs> Oh, не, аз не съм говорила за това. Не съм го казала. Доклада за противодействието на корупцията е доклад на госпожа Малмстрём. На мен ми беше зададен друг въпрос. Въпроса за закона, прият в Румъния, за изваждане на корупцията от е, списъка на правонарушенията в гражданско-правен смисъл. За това говорих и за това казах, че е, сме обезпокоени, че е, борбата с корупцията не върви е, така успешно, както би ни се искало в някои страни. Но моля ви, изобщо по досиетата на госпожа Сесилия Мамстрем аз не се произнасям. Изобщо не съм вземала отношение, нямам представа до къде е стигнала. Thank you, Mrs. Redding. Thank you, colleagues. Uh, and uh, благодаря. Благодаря ви, е, госпожо Рединг. Благодаря ви, колеги. Сега продължаваме по дневния ред. Точка 6. Седалището на Европейския полицейски колеж. СЕПОЛ. Поканили сме министра на вътрешните работи на Унгария. Той вече присъства в залата. Мисля, че можем да продължим. Да, продължаваме. Моля министъра да заеме мястото си тук. I let people who wish to leave the room to leave. Давам възможност на желащите да напуснат, е, да го направят в момента, за да продължим по-нататък. И така, следващата точка от нашия дневен ред е обсъждане на седалището на Европейския полицейски колеж, СЕПОЛ, Uh, as you know, does it work? As you know, Sapol is now located in Bramshill. Знаете, че в момента седалището е в Брамсхил, но британското правителство обяви, че ще е, закрие обекта през 2014 година и вече не желая да е домакин на агенцията. Съветът взе решение на 8 октомври че предпочита новото седалище на Европейския полицейски колеж да е в Будапешта, Унгария. 25 държави членки неодавна внесоха законодателно предложение в този смисъл. Ето защо ние поканихме унгарския министр, господин Шандор Пинтер, и е, ни е приятно, че той прие нашето предложение. Но промяната на седалището означава изменение на законодателния акт чрез съвместно вземане на решения, защото са законодатели, са парламента и съвета и те имат правомощията да приемат решението. Затова поканихме и правната служба за кратко представяне на становището и което беше поискано от нашата парламентарна комисия по този въпрос. Също така литовското председателство ще ни каже как ще продължи работата в съвета по това предложение и какъв график си представят. След тези презентации ще дам думата на членовете на комисията да зададат въпроси. Господин министр, казвам ви добре е дошъл сред нас. Благодаря, че приехте поканата ни и с ваше позволение ще продължа на английски да председателствам, защото това е обичайната ни процедура. Но сега вие имате думата, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря за възможността да ви представя кандидатурата на унгарското правителство за седалището на Европейската Европейския полицейски колеж. Като начало, позволете да кажа нещо, което няма отношение към кандидатурата през 1990-91 година в времето на големи промени. Аз бях ръководител на полицията и имах, в Унгария имах възможност да ръководя процеса на промени. Получихме от Белгия, Нидерланд, Холандия и от съседните страни, Австрия и Швейцария също много сериозна помощ и подкрепа. С помощта на, или благодарение на тази подкрепа бе възможно бързо да преструктурираме полиция, полицейските органи в Унгария на демократичен принцип. Когато формулирахме очакванията, преди всичко се ръководихме от желанието да създадем полиция, която отговаря на изискванията на едно демократично общество. Стигнахме до извода, че това може да стане единствено чрез обучение. Именно за това Смятаха, именно така смятахме, че ще постигнем да, да помогнем на гражданите, така че всеки гражданин да разчита на полицията за помощ. А пък от друга страна всеки престъпник би следвало да понесе е, еднакво наказание за еднакво нарушение. Така че нашето желание бе еднакви очаквания, еднакви изисквания и съобразени с това възможности за подготовка и обучение. С удоволствие бих е, разказал за личните си спомени. Аз наистина ги взема много при сърце. Въведохме в Унгария европейски възмо... Е, изисквания за това ще положа всички усилия да осигуря оптимални условия за работата на СЕПОЛ. А сега вече фактите относно нашата кандидатура. Съветът, комисията и вие като е, депутати в Европейския парламент на 19 юли та, миналата година излязохте с обща декларация. В тази съвместна декларация бяха формулирани определени обективни критерии, които трябва да бъдат изпълнени, така че една страна да кандидатства за домакин на СЕПОЛ. На 13 декември 2003 е, година, почти преди точно 10 години, правителствените и държавни ръководители решиха при избор на седалище на СЕПОЛ да имат преимущество държавите членки, присъединили се в Европейския съюз през 2004 година или по-късно. Будапешта отговаря на критериите, формулирани в тази съвместна декларация. Същото се отнася и за критерия за новоприсъединили се държави членки защото в тези държави членки все още няма настанени европейски агенции. Това ни накара да кандидатстваме. Гледайки нашата презентация, виждате е, обобщение на тези критерии. Лесен достъп е, до съответните съоръжения, добри е, качествени офиси, сериозни въз, възможности и привилегии за персонала. Това е въпрос от дипломатическо естество. Възможност за обучение на децата, на служителите и разбира се достъп до здравно обслужване и до пазара на труда дали Будапешта изобщо е подходящо място за седалище на подобно учебно заведение, вероятно се питате. За, за, като доказателство ще приведа, например, факта, че Централно Европейската полицейска академия бе създадена там през 1993 година в взаимодействие между Австрия и Унгария. Така наред в тази академия МЕПА в съкръщение действа добре и се ползва с международен авторитет. И още нещо. Международната академия по право, по, за правоохранителни мерки и Лея също е настанена е, при нас. И от 94-95 година е, тя започна работа. Е, там се обучават високо отговорни служители и магистрати, както и минис, бъдещи министри на вътрешните работи от държавите членки. Както виждате, това са все хора, направили сериозна кариера. Така че смятаме, е, освен това, унгарския, унгарския клон на Сепол е, и до днес работи е, чудесно. Ако попитате един непредобеден ам, зрител, наблюдател, като например списанието Economist, то констатира съвсем обективно, че качеството на живота в Унгария е много високо ние се нареждаме сред, Будапешта се нарежда сред стоте най- ам, иновативни столици в света. След това транспортни връзки. Лесно ли се стига до Будапешта? От Лондон има 10 директни полета директ ежедневно и тук можете да видите всички европейски столици. Единствено пет от тях нямат преки полети до Будапешта, но Любляна, да речем, е много по-лесно да се стигне с кола до Будапешта. Бъдещата, бъдещия полицейски колеж в центъра на града а ето и летището, което се намира на 22 км от центъра на града и е чуд, свързано с много добра и транспортна инфраструктура. А е, сградата е, намира се в динамичния, оживен център на града, близо до операта, много театри, чудесна транспортна инфраструктура и една любопитна особеност, която искам да споделя с вас. Е, тя се намира близо до е, първата е, линия на метрото на континента, построена през 1896 година. Мотрисите, разбира се, са други, но това си остава най-старата метролиния. Що се отнася до възможностите през свободното време, възможностите за пазаруване, за шопинг, виждате един от близките молове, а освен това в близост се намират множество театри и други културни заведения. Ето и самата сграда. Тя е напълно обновена, включително и мебелировката за сметка на унгарската държава. Вси цялото необходимо техническо оборудване е на лице. За това всичко е на разположение за безплатно ползване от СЕПОЛ, което вече излиза извън изискванията поставени от СЕПОЛ. от 31 август 2014 година сградата ще бъде на разположение. Разходите по поддръжката, за охраната, за режийните разноски ще бъдат поети от унгарската държава за минимум 10 години. Е, тоест, ние по този начин внасяме непряко в европейския бюджет 200 000 евро. Ето и възможностите за спорт, за прекарване на свободното време, извън цялото, целият културен афиш, който е на разположение в близост държа да подчертая възможностите за спорт, за хандбал, баскетбол, тенис, всякакви видове спорт, фитнес зали, а тук виждате колко добре са, видяхте колко добре са оборудвани залите на нашия спортен център. И още нещо, Разбира се, тук трябва да дадем отговор на въпроса дали унгарската държава е съгласна и отговор естествено е да. Служителите на СЕПОЛ ще се ползват с дипломатичен, дипломатически имунитет и всякакви други привилегии, присъщи на дипломатическите служители. Друг важен въпрос – семействата на служителите. Как ще се чувстват те в Будапешта? Къде могат да учат децата? Будапешта предлага множество училища с обучение също на английски, на немски язик, детски заведения, начални, основни и средни училища за юношите и девойките – Тоест, разполагаме с всякакви учебни заведения, където се преподава също на английски, немски и испански език. Институт, висшите институти и университетите също предлагат курсове за обучение на английски и немски език. Здравното обслужване съвсем наблизо до предлаганата сграда има голяма, голямо болнично заведение и е, други клиники. Ако семействата, членовете на семействата желаят а, е, да упражняват своята професия, ще кажа, че пазарът на труда предлага добри възможности. Централи на международни банки, финансови институти, международни компании се намират, са разположени наблизо и предлагат възможност за да се намери работа, включително и с ползване основно на английски язик. В обобщение, това, което предлагаме, отговаря на критериите. Можем да удовлетворим очакванията на парламента и съвета. Надявам се това да се отнася и за очакванията на Европейската комисия. В Унгария до сега нямахме децентизнесена изнесена агенция и тук ще припомня, че съветът единодушно подкрепи нашата кандидатура. Надявам се да срещнем и вашата подкрепа. А сега един кратък е, анимационен филм, в който ще ви покажем как ще дооборудваме сградата, за да предложим на по наистина добри възможности. За сега благодаря за вниманието. a, akkor e, még egyszer köszönöm a e, благодаря ви най-сърдечно, господин министр, за дадените разяснения. Сега е, имате възможност да зададете въпроси, тъй като господин министър е на наше разположение до 5 часа. Давам думата за въпроси на членовете на, на парламента. След това ще чуем правната служба. До тук госпожа Гънц, господин Демера, госпожа Бауър, господин Тавареш. Те са заявили желание за участие. Така че да чуем първо госпожа Гънц. Okay. Ако нямате нищо против, ще продължа на английски. Първо, искам да ви поздравя за предложението, което от техническа гледна точка е безупречно. Много се радвам да видя родния си град представен по този хубав начин с всички предимства, които Будапешта може да предложи на една от агенциите на Европейския съюз. Най-горещо подкрепям вашата кандидатура. Въпросът ми е за политическата подкрепа на вашето предложение. Няколко пъти от министър-председателя на Унгария чуваме антиевропейски изказвания. Той твърди, че Европейския съюз е враг на Унгария и на унгарците. И сега съм крайно изненадана, че е, вие полагате толкова големи усилия да привлечете агенцията в Будапешта. Разберете ме правилно, с цялото си сърце ви подкрепям. Просто не разбирам това противоречие. И не мога да разбера а, как а, примирявате тези две различни позиции. И още нещо искам да кажа. Вероятно сте чували тук кръжеността, която сме изразявали в парламентарната комисия по правосъдие, граждански права и свободи във връзка с отношението на унгарското правителство към правата на човека и върховенството на закона. Вероятно този въпрос ще бъде поставен. И най- уместно е, може би, е, в е, този момент е, да бъде преместено седалището в Будапеща, защото се надявам следващото правителство да се справя по-добре да изпълнява своите ангажименти. Решението за седалището на Европейския полицейски колеж е дългосрочно, но ви моля в тази посока малко да отговорите. Правната служба ще вземе думата след нас. И, макар и това да е отделям въпрос, искам да кажа, че малко се тревожа за процедурата. Как ще бъде взето решението в съвета, без да участва парламента с ресорната комисия, но мисля, че това е друга тема, която ще обсъждаме по-нататък. Благодаря. Благодаря, господин Диас Демера има думата. Сеньора президента, yo, cuando... Благодаря, госпожо председател. Исках да взема думата, след като а, говори правната служба. Сега, така или иначе сте ми дали думата, затова използвам случая да благодаря на господин министъра за представената информация. Имам известни резерви за процедурата, затова ви моля още веднъж да ми дадете думата след правната служба. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Бауер има думата. Благодаря много, господин министър. Благодаря за направената презентация и се извинявам, че закъснях тъй като имаме други заседания. По повод процедурата Имам въпрос. Как оценявате вие тази процедура? Ако разбирам правилно, тук се говори за предложение, а не за решение. Питам, къде сме? На кой етап от процедурата сме в момента? Защото от гледна точка на предложението на комисията, това е много важно. Uh, thank you, Mrs. Bauer. Mr. Tavares. Господин Тавараш. Благодаря. Господин Диас Демера изрази желание да говори след правната комисия за седалището. Аз предпочитам също като него да чуя първо правната служба и след това, ако е необходимо, да взема отношение. Затова отново ще дам знак на президиума, ако е необходимо още веднъж да взема думата. Аз тук говоря в двойно качество, като докладчик в сянка по досието за Европейски полицейски колеж и като докладчик по резолюцията на Европейския парламент за основните е, права, свободи и върховенството на закона в Унгария. По първата тема трябва да призная, че процедурата е много объркваща, много притеснителна. Ще чуем правната служба, но фактът, че продължава да стои открито решението с предложение на комисията да се е, слеят в една и съща структура Европейския полицейски колеж и Европол, аз съм против и изразявам становището на политическата си група. Ние сме против това сливане. И не става дума тук само за преместването на седелището. Бих приветствал най-сърдечно преместването на а, полицейския колеж е, в Будапеща. Чудесно място. Но се надявам, че ще можем искрено е, и колегиално да сътрудничим. Надявам се, че правната процедура е започнала. Парламента и съвета са е, от една страна на тази процедура, в която трябва да се спазват правилата. И трябва да се изчистят правните въпроси, преди да можем да продължим по-нататък. Не смятате ли, че се застрашава предложението на комисията, която заяви в друго заседание, че решението на съвета е технически и политически неадекватно? Не смятате ли, че се отклонявате от задължението за колегиално и искрено сътрудничество с Европейската комисия? Ще чуем подробностите, разбира се, но стои въпроса, съгласни ли сте, че това решение трябва да бъде взето от Европейския парламент като съзаконодател, успоредно със съвета. И второ, съвсем набързо. Няма да се спирам на всички подробности в нашия доклад за върховенството на закона и основните права в Унгария. Но тук говорим за полицейско сътрудничество. и преместване на седалището на полицейския колеж. Изпъква особено ярко един въпрос в доклада на ООН, не в нашия доклад. Специалния комисар по правата на човека, госпожа Нави Пилай, е, заявява, че бездействието на полицейските служби при посегателства срещу правата на е, човека на е, малцинствата – потъпква техните права. Господин министр, искам да ви попитам по какъв начин се подобрява дейността на унгарската полиция по този толкова важен въпрос, защото не може да се пренебрегва доклада на ОНЕ. И ако няма напредък, какво възнамерявате да направите? в рамките на желанието на Унгария да приеме седалището на Европейския полицейски колеж. Смятате ли, че това ще бъде стимул за унгарските полицейски служби да преразгледат отношението си към нападенията на мълцинствата? Благодаря, господин Тавареш. След отговора на министъра ще имаме възможност да чуем и правната служба I think that big, well, my, my intervention was made... Моето изказване, е, както подчертах, е, е обвързано с правната е, служба и нейното становище. В какъв ред ще чуем правната служба и министъра? Не, ще дам а, е, думата на министъра, защото към него бяха отправени въпроси. След това ще чуем правната служба. И към нея има много въпроси. Затова и колегата Диас Демера каза, че ще вземе думата отново и накрая литовското председателство ще вземе отношение. Така, мисля, ще може да се отговори на въпрос. Сега, нека да чуем министъра и неговите отговори на поставените към него въпроси, ако нямате нищо против. Заповядайте, господин министр. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Слушайки въпросите ви, изпитах радост, защото нито един въпрос не изразяваше колебание относно това, доколко Будапеща е подходяща като седалище за СЕПОЛ. Нямаше въпроси от издаващи, показващи, че вие смятате, че не сме изпълнили критериите а това са критерии, за които и Европейския парламент е гласувал. Тоест, факт е, че, парламент, че е, критериите са изпълнени. Но на въпросите. Госпожо Гънц, попитахте дали е, министъра на вътрешните работи има политическа подкрепа. Отговора ми е да. Имам подкрепа на всички представени дори партии в парламента, а дори и извън парламентарните партии. Всеки европейски гражданин е, би искал да се чувства сигурен и в безопасност. И аз смятам, че това е възможно само ако всички полицейски служители имат еднаква подготовка. Това е изходната база, която се подкрепя от всички политически партии в Унгария. Така че с радост мога да заявя, че нашите намерения се ползват с 100% политическа подкрепа. Причината а, за доброто, при, причината и, и доброто функциониране на цялата схема е, че унгарската полиция винаги е действала демократично. Е, това и поведение никога не е било поставено от съмнение. Доказва го и едно публикувано неодавнашно проучване. На въпроса кои органи се ползват с е, уважение, унгарските граждани поставят на първо място Унгарската академия на науките и на второ място унгарската полиция. Тоест нашите съграждани са убедени, че ние действаме демократично. А за това голям принос има подготовката и квалификацията на полицейските служители, осигурени и с европейски средства и широко прилагани. И още нещо. Министерството на вътрешните работи в Унгария разшири своята сфера на дейност бе променен и наказателния кодекс, това стана преди година. Въведени са нови процесуални правила и права, и права т.е. всичко това е съобразено напълно с европейските номи и стандарти. Наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс в Унгария са напълно в съответствие с европейското законодателство, защото полицейските сили са част от веригата, в която присъстват и други елементи. Аз няма да изпреварвам правната служба в отговорите, но и ще кажа, че има принципи, разработени в съвета и приети от всички. Именно на тези принципи стъпи взетото в съвета решение. Тоест, винаги има кандидатура, която в последствие има кандидатура, след това ще има номинация и то, тази номинация ще бъде представена на парламента и комисията. Съветът нищо не е предрешил. Той единствено е взел решение, че Унгария се допуска и ще бъде предложена като кандидат за седалище на СЕПОЛ. Аз всъщност тук пледирам за вашата подкрепа, тъй като ние ще се нуждаем от подкрепата и съгласието на парламента и комисията. На господин Тавареш, питате дали парламентът, Европейския парламент ще участва в вземане на решение. Естествено, защото решението на съвета няма сила, ако парламентът не го не вземе свое решение Питам се дали парламентът има своите, свое решение по въпроса. В хода на подготовка ми казаха, че парламентът все още няма решение. Ние не искаме да изпреварваме това решение на парламента. Ние ще изчакаме също така мнението и на комисията и разбира се позицията и решението на Европейския парламент. Що се отнася до политическия въпрос, е, той не стои. Е, дали нещата са изрядни в политическо отрушение? Що се отнася до доклада на ООН е, относно поведението на полицията и посегателства върху малцинствата? В Унгария наистина имаме затруднения с ромското мълцинство. През 2010-2011 година, когато поех е, този пост, който на който съм и сега, имахме наистина проблеми. Може би полицията е действала не напълно изрядно, Опитахме се, прилагайки средства на обучение от, с лектори от Канада, Норвегия, Швеция, а, от Дания почерпихме предложения за курсове за обучение. А, в рамките на които бяха обучени както полицейски служители, така и представители на местната администрация е, имаше съвместни курсове за обучение и благодарение на тези мерки на обучение вече няма такива проблеми в поведението на полицията спрямо малцинствата. И още нещо, мълцинствата имат право да създадат свои консултативни съвети. При възникване на проблеми ние се обръщаме към тези консултативни съвети, представляващи мълцинствата. Така търсим съвместно решение на проблемите. Смея да твърдя, че след пред приложените мерки постигнахме сериозен напредък. Не зная дали отговорих на всички въпроси. Относно чисто процесуалните, процедурата, която се прилага 25 държави членки изразиха подкрепата за нашата кандидатура, която да бъде предложена на съвета и на парламента и комисията. Сега давам думата на правната служба. Ще чуем кратко е, изложение по този въпрос. А на господин министъра ще изкажа сърдечна благодарност за представянето на унгарската кандидатура пред нашата комисия. Знаем, че времето ви е кратко, трябва да ни напуснете в 5 е, часа, за това на това място с благодарност. Ще се сбогувам с вас и ще дам думата на правната служба. Thank you, Chair. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlát. Thank you, Chair. <clears throat> In November... Благодаря, госпожо председател. През ноември получихме молба от вас да излезем с правно становище за правното основание и решението за процедурата по, за а, смяна на седалище, седалище, седалището на Европейския полицейски колеж. Ще се опитам накратко да ви запозная с основните заключения, до които достигнахме. Първия въпрос беше да се определи дали влизането в сила на Лисабонския договор означава, че обикновената законодателна процедура е тази, която трябва да се следва при определене на ролята на парламента в решението за СЕПОЛ. След влизането в сила на Лисабонския договор, правното основание за изменение на решението за СЕПОЛ е 87 член, 2 алинея, точка Б от, 3, от е, договора за функционирането на Европейския съюз. Това е една от разбор, разпоредбите на договори, е, която замени 30 член от стария договор за Европейския съюз, където се даваше правното основание за решението за СЕПОЛ. 87 член, 2 алинея, точка Б урежда ползването на обикновената обичайната законодателна процедура. Втория въпрос е- се състояше всъщност от два подвъпроса. Първо, дали а, а, процедурата за вземане на решение трябва да бъде различна, като се има преди факта, че а, изменението на решението за СЕПОЛ е свързано с седалището на колежа. Отговорът на въпроса е не. Единственият начин, по който може да се а, а, промени четвърти член от решението за СЕПОЛ е чрез обикновена законодателна процедура. Втория въпрос е дали е член 341 от договора за функциониране на Европейския съюз се прилага спрямо настоящия случай. 341 член се прилага по отношение на определенето на седалището на институциите на Европейския съюз. СЕПОЛ не представлява институция на Европейския съюз. В резултат от това 341 член от договора за функционирането на Европейския съюз не се прилага. СЕПОЛ е просто орган на Съюза. Третият въпрос е свързан с определенето на правния статут на общия подход на Европейския съюз, на децентрализираните агенции на Европейския съюз и доколко това има правни последици за процедурата за изменение на решението на СЕПОЛ. Пета точка от съместното становище на парламента, съвета и комисията за централизираните агенции показва, че че решенията за, а, са необвързващи Правда, нямат задължителен характер а, а, в рамките на законодателната процедура. Това означава, че документът няма задължителен характер и не предписва а, каквито и да било правни задължения по отношение на институциите на Европейския съюз и по-специално законодателните органи институциите поемат ангажимент да отразят, да вземат предвид общия подход в връзка с бъдещите си решения по отношение на агенциите на Европейския съюз, но това не означава, че общият подход води до каквито и да било задължения, които да се налагат на законодателните органи и законодателната процедура за, измен... за изменение на четвърти член от решението за СЕПОЛ. Четвъртия член е свързан с тежестта и последиците от политическите решения за временно преместване на СЕПОЛ. Решение, което бе взето на 8 октомври на съвета по ПВР 2013 година. Промяната на седалището на СЕПОЛ е, изисква или решението за СЕПОЛ да се измени, или да се приеме нов законодателен акт, който да отменя решението за СЕПОЛ. И в двата случая е необходимо трябва да се използва а, е, сега действащата разпоредба от договора. 87 член, втора алинея, точка Б е това за все по-както казахме, е, където се следва обичайната законодателна процедура и по такъв начин съвета и парламента са равнопоставени като законодателни органи. Политическото решение, което бе взето от съвета по ПВР, не е води до дерогация от, а, а, по отношение на процеса за вземане на решение, както той се урежда в договорите, нито пък има задължителен характер за парламента. Временният статут на един акт не въздейства, процедурата, не въздейства върху процедурата за изменяне на същия акт. Заключението, което следва от това е, че политическото решение на съглас, е, решение на съвета за преместване на седалището на СЕПАЛ в Будапешта, дори като време на мярка, е просто политическо споразумение което трябва да се вземе предвид от институциите, но, но не а, а, засяга прерогативите на парламента в обичайната процедура. Петия въпрос е свързан с връзката между а, предложението за регламент за Европол и евентуалната законодателна инициатива по 76 ти член от договор за функционирането на Европейския съюз за промяна на седалището на СЕПОЛ. 76 ти член от договора а, а, гласи, че актове планове в областта на полицейското сътрудничество и, и, и съдебно-правното сътрудничество, означава, че че се основават или на предложения на комисията, или поне една четвърта от държавите членки. Инициативата в момента по 76 ти член прие формата за изменение на решението за СЕПОЛ. Докато не се отмени решението за СЕПОЛ, то продължава да бъде действащ и съществуващ акт и не е възможно да се измени, дори и ако има решение което се разглежда и се обсъжда и което да, в крайна сметка да може да доведе до отмяната на решението за СЕПОЛ, като например предлагания регламент за Европол. Що се отнася до това дали, дали правомощията на парламентът могат да бъдат подринати при инициатива по 76 член, ако такава инициатива е във формата на продължение за изменение на решението за СЕПОЛ, а отговорът е, че процедурата, която трябва да се ползва, ще бъде обичайната законодателна процедура. Дали първоначалното предложение идва от комисията или от група държави членки, няма никакво значение за, няма никакви последици за приложимата законодателна процедура, която остава същата и в двата случая. Следователно, при инициатива по 76 ми член от договора за функциониране на Европейския съюз правомощията на парламента няма да се променят, няма да се засегнат. Такава инициатива изисква а, обичайната законодателна процедура за приемане на предложения за законодателен акт. Това означава същата процедура, както онази, която се следва и при приемането на регламента за Европол. Това съвсем накратко са заключенията, до които достигнахме в нашето правно становище. Ако имате допълнителни въпроси, с радост ще отговоря на тях. Благодаря ви за вниманието, госпожо председател. И така, драги колеги, а... веднага ли ще изслушаме литовското председателство или искате първо да си зададете въпросите и след това да изслушаме представителите на председателството? Добре, ще изслушаме председателството и след това ще си зададем въпросите. И така, давам думата на представителите на председателството. Заповядайте. Добре, добър ден, госпожи и господа, уважаеми членове на парламентарната комисия, уважаеми гости. Много ми е приятно да имам възможността да представя позицията на председателството. Първоначално не беше планирано за нашето председателство да се вземем с тази задача. Ние я поехме като допълнителен ангажимент. Бяхме принудени да потърсим спешно решение, защото това беше наложително. Благодаря също така за много обстойните и изчерпателни обяснения на правната служба. В общи линии те съвпадат е, с нашата позиция, която изработихме в резултат на задълбочено проучване. Фактически всички тук в залата знаят, че се наложи да се решава този казус поради едностранното решение на Великобритания повече да не бъде домакин на Европейския полицейски колеж в Брамсхил. През юни съвета по ПВР и съответно парламентарната комисия Либе направиха извода, че проекто регламента относно Европол, в който комисията предлага сливане на Европейския полицейски колеж и Европол в единна структура, е неприемливо и беше отхвърлено. При тези специфични обстоятелства и като се има предвид края на настоящия политически цикъл и предстоящите избори за Европейски парламент, ние сме принудени да потърсим едно спешно и простичко решение. Поради тази причина, както неколкократно беше подчертано, през октомври съветът взе единодушно решение – веднага след като напусне седалището си в Брамсхил, Европейския полицейски колеж ще бъде преместен в Будапеща. Тук е уместно да се подчертае, че 25 държави членки внесоха законодателна инициатива за регламент, за изменение на член 4 от решението за Европейския полицейски колеж, колеж където се казва, че седалището е в Брамсхил, Обединеното кралство. Бяха уведомени Европейския парламент и националните парламенти, както и комисията на 4 декември. Трябва да ви уведомя, че предложеният проект за регламент трябва да бъде прият по процедура за съвместно вземане на решения от съвета и парламента, както правилно подчерта и правната служба. Като имаме предвид, че новата материална база в Будапеща ще бъде готова към 31 август до година, а договорът за обекта в Брамсхил изтича през септември до година, решението трябва да се вземе преди изборите за Европейски парламент, т.е. най-късно през април, за да може преместването да се извърши през лятото. Не разполагаме с много време, но искрено вярвам, че и двамата са законодатели ще работим съвместно. Трябва да подчертая, че ние като председателство на съвета гледаме на този ангажимент именно като съвместен. Надявам се, че ще стигнем бързо до решение, за да може Европейския полицейски колеж да продължи безпрепятствено своята работа и служителите му да не са в неведение до безкрайност. Аз се надявам, че директора на колежа, който е тук, ще потвърди думите ми. Приветствам назначаването на доклад по това досие от страна на съвета. Държавите членки бяха поканени да представят своите писмени коментари. По предложения текст ще бъде обсъден този текст на заседанието на 10 януари след коледните и новогодишните празници. Аз съм убеден, че нашите партньори в е, триото. Гръцкото председателство ще продължи сътрудничеството с Европейския парламент, за да се приключи успешно работата по това досие. Готови сме за преговори по правната процедура, така както беше обяснено от правната служба. С това приключвам и ако има някакви въпроси, аз съм готов да ви отговоря. Благодаря благодаря. Сега искам да попитам комисията дали е, ще се изкаже. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Няма да коментирам достоинствата на кандидатурата, представена от Унгария. Министърът ги представи много добре само преди няколко минути. Ще кажа ни обаче няколко думи относно процедурата, относно във връзка с инициативата на държавите членки, процедура, която бе поставена като въпрос от пред преждеговорившите. В момента службите на комисията са в процес на изготвяне на официалното становище на комисията относно тази инициатива на държавите членки. Докато се очаква това официално становище, аз мога да кажа следното. Първо, комисията отбелязва, че проекто регламента, който променя решението на съвета за СЕПОЛ, не се отнася до временното пред, за, за преместване на СЕПОЛ както господин Тавареш каза, ние се нуждаем от предложение. Ние в момента им обсъждаме регламент за Европол тъй като комисията вече е имала възможност да сподели пред вашата комисия пред, на 17 октомври е, предложението за промяна на регламента на е, Европол се ръководи от ефективно търсене на начини за подобряване на подготовката на полицейски кадри и полицейското сътрудничество. Тук целта е двояка. От една страна да се постигне е, функционално взаимодействие като първо и економии е, като, второ, е, като втора цел и в съответствие, разбира се, с препоръките в прият от, е, посочени в общия подход, прият от е, трите институции относно изнесените агенции. Така че въпроса за седалището на СЕПОЛ не трябва да се разглежда извън този широк контекст. Напротив, би следвало да го разгледаме в по-широката рамка на това на този важен законодателен акт, какъвто, а именно регламента за Европол. Затова инициативата на държавите членки относно седалището на СЕПОЛ ще бъде предподложена на оценка от страна на комисията в светлината на двете току-що цитирани от мен цели. Председателката. Благодаря, уважаеми колеги. До тук имам две заявки за изказване. Демера и господин Тавареш господин Диас Демера. Първо е, имате думата вие. Благодаря, госпожо председател. Е, е, на 8 ноември се казаха неща, които днес се потвърждават. Е, е, и това, което чуваме днес, е, всъщност, за което искам да направя днес, аз искам да изкажа своята благодарност за изключително компетентно свършената работа от правната служба на съвета. Е, подписвам се под всяка дума в каза, от вашето становище от А до Я. Ние не по никакъв начин не се вмесваме в прерогативите на съвета, но пък и не искаме да става обратното. Очевидно, в конструктивен дух, аз държа да бъда конструктивен, аз ще се опитам консенсуално да потърся решение на проблема. Стана пределно ясно, че съответната процедура е редовна. Искам да кажа на съвета, добре дошли е, в клуба на съвместно вземащите решения. ЦЕПОЛ не е институция, на Европейския съюз, е, защото европейските институции Въпроса за европейските институции е уреден в договора за функциониране на Европейския съюз. Степъл не попада в тази група. А иначе чухме правната служба. Тук очевидно нямаме правно обвързващо решение ако говорим за временно решение, значи не се прилага глава 5 от договор за функциониране на Европейския съюз. Политическо съгласие в съвета, аз разполагам с такъв документ, и, а не гласуване в на това решение. Решението на съвета няма правно задължаваща сила и трябва да се спазят процедурите за да, се, да може парламентът да упражни своите правомощия по член 76, съгласно изискванията за правомерна законодателна процедура. Сега трябва да кажа следното. Ако е, е, мога да изразя мнение, аз ще кажа, че съм съгласен с комисията, че тук е на лице законодателно предложение – което е доста неясно. Всичко това трябва да се провери а, относно правомощията, относно резултатите, така че докато имаме решение за СЕПОЛ, то може да бъде променяно или да се приеме правен акт за промяна. Комисията е излязла с предложение. И ако това, това доведе до приемане на съответния документ за промяна на решението за евро за СЕПОЛ, трябва да ви кажа, че няма да е за първи път за това с особен интерес и слушах правното становище на комисията, а чухме току-що и правната служба на съвета. Искам да кажа три неща. Три големи риска се очертават според мен в светлината на новото законодателно предложение. Можете да се съгласите с мен или не, но за да можем, е, можете да проверите казаното от мен. Първо, какво казват е, британците? Те продължават за това да се прилага член 351 те казват, трябва, че трябва да има изменение, което обаче води и до заличаване на част от текста. Тоест, всеки депутат в Европейския парламент може да пред... внесе такова предложение за изменение на член 4. Втори риск – гласуването в пленарната зала. Пленумът може да каже да или не. Е, тоест, е, там не знаем какъв ще бъде изхода. Трето – Нееднократно сме казвали и аз и други колеги, а именно комисията вече е внесла предложението предложението гласи регла, предложение за регламент за Европейска агенция за Европол. И съответните решения, да и тук се изменят съответните решения на съвета по ПВР. Аз участвам в целия процес като докладчик. Ако този регламент мина, колегата Тарвареш го спомена много ясно. Госпожо председател, за да бъдем конструктивни, прилагайки обичайната редовна законодателна процедура, трябва да стигнем до междуинституционално съгласие между съвета, парламента и комисията. Благодаря много. Благодаря, господин Тавариш. Сега. Благодаря, госпожо председател. Първо ще задам въпрос към председателството на съвета. И това е въпрос, който вече съм задавал на господин Пинтер, на министър Пинтер от Унгария. Знаете, че има вече а, а, правно има предложение от страна на комисията и а, всички институции на Съюза и държавите членки следва да се въздържат от действия, които биха застрашили мандата по време на неговото изпълнение на институция на Европейския съюз. Така че как, как ще осигурите съответствие с това. Как ще обясните факта, че, че съвета е решил, е взел решение по отношение на законодателно предложение, което е внесено от страна на комисията. По какъв начин това съответства на принципа за откритото сътрудничество? Втория ми въпрос е към правната служба. Имам нужда от малко пояснение, не знам дали правилно съм разбрал. Ако не се измени решението за полицейския колеж, това означава, че, че седалището остава в Брамсхил. Така ли е? и съответната държава членка продължава да е задължена да се изпълнява задълженията, докато не се отмени решението. да или не? И трети въпрос имам. Именно, какво прави парламента от тук нататък? Защото парламентът не, не може да следва припокриващи се процедури по отношение в рамките на съвместното вземане на решение. Така че какво ще правим сега? Това е въпрос е, към всички нас, но може би правната е, служба ще отговори. Та, ако вървим и по двете процедури, за двете решения, едното на комисията, от друга страна на, на съвета, които са взаимно противоречиви. Какво ще стане, ако следваме и двата пътя? И накрая пък към председателството на съвета пак а, се обръщам. Как ще отговорите на това, което каза комисията днес? Както и когато господин Триба говори преди около месец и каза, че решението на съвета е, е, е технически е, е, неадекватно и политически неудачно. Никой не отговори на този въпрос тогава. Бих искал сега да чуя отговора. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Е, е, същия въпрос имам, само че от друга гледна точка. понеже комисията продължава да защитава това сливане, нещо, което няколко пъти вече сме обсъждали, и ясно сме изтъквали, че политическите групи, представени в Либе, в комисията Либе, не подкрепят такова сливане, но виждаме, че продължава натиска върху СЕПОЛ, полицейския колеж, и мисля, че е, е наша отговорност да прекратим този натиск и тази несигурност. Аз в момента се опитвам, не, да, да, да, опитвам се да свържа двете теми, независимостта на СЕПО и сливането. И втория въпрос за седалището, това, което по-специално обсъждаме днес, преместването му от Брандсхил в Будапещата. Въпросът ми е към комисията, към съвета, но също и към правната служба. Как най-ефективно да, да, да е, отстраним е, цялата тая несигурност, която обгръща въпроса за Европейския полицейски колеж? Мисля, че това е много важно, е, защото е важно да се стигне, да се доведе до край доклада за Европол. Това е не по-малко важна задача за нас. Така че бих искала да се изясни картината на днешното заседание за това как да действаме по-ефективно по постигане на тия цели. Благодаря, госпожо Гомес. Не виждам някой друг, който да иска да вземе думата, така че давам пак думата на правилната служба сега. Благодаря, госпожо председател. По отношение на въпроса на господин Тавареш, искам първо да, да подчертая, че Това не беше пряк въпрос към нас, но мога да кажа, че докато не се отмени решението за СЕПОЛ, то продължава да е в сила и, и, и да поражда задължения за Обединеното кралство за осигуряване на условия за дейността на колежа. Само, че в самото решение за СЕПОЛ не се съдържат конкретни задължения. Трябва да се има предвид споразумението за седалището между самия СЕПО и, и правителството на, на Великобритания. Става въпрос за 21 член, алинея Т, където се казва, че ако се премести седалището от територията на Обединеното кралство, споразумението спира да бъде в сила след период, след, след период който е, е в разумни граници необходим за преместването. Така че не е съвсем ясен текста, но ясно е, в крайна сметка, че правителството на Великобритания е задължено да осигури база за СЕПО. По отношение на следващия въпрос, който пак зададе господин Табареш, мисля. Ако решението за Европейския полицейски колеж се измени, и ако се приеме предложението за регламент за Европол на комисията, тогава регламентът за Европол ще измени решението за СЕПОЛ. Но преди да се отмени всъщност, всъщност регламента ще отмени решението, но преди то да се отмени по този начин, то може да се измени по друг начин. Тоест може да, го измени, да се измени сега, но после чрез приемане на регламента за Европол може да се стигне е, да се отмени е, е, решението за Европейския полицейски колеж. Това разбира се зависи от законодателя. Законодателя може да реши чрез регламента за Европол да отмени решението за, за Европейския полицейски колеж, както вече казахме в правното си становище. И накрая въпроса за, за това какво трябва следва да се прави от тук нататък. Това пак е, е нещо, което трябва да се, да се е, реши от е, законодателя. Трябва обаче да изтъкнем, че е важно парламентът да отчете общия подход и общото становище и в тая връзка позицията на другите институции. Тия актове обаче нямат задължителен характер. Единствената процедура, по която се изменя решението за СЕПО или се отменя същото решение, е обичайната законодателна процедура. изборът е във ваши ръце, в ръцете на законодателните органи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А, пак давам думата на литовското председателство. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Мога вече съвсем накратко да отговоря 100% съм съгласен с преждеговорившия. Споделям позицията на правната служба на Европейския парламент. Именно такъв подход следваше и председателството на съвета. Ние не сме в състояние тук да създадем прецедент. Подчертавам още веднъж. Ние сме един вид заложници на създалата се ситуация. Когато инициативата на комисията за Европол е в незавършена процедура и ние знаем, че няма да бъде приключена до март до година, е съвсем ясно каква е ситуацията. От друга страна, Великобритания изрази желание да прекрати споразумението между Обединеното кралство като страна домакин и Европейския полицейски колеж относно седалището на колежа в Брамсхил. Имат това право, както основателно беше посочено от правната служба. Това са реалните обстоятелства и трябва да действаме. Напълно съгласен съм, че трябва да има джентлменско споразумение между съответните органи на Европейския съюз, да се разреши проблемът така, щото Европейския полицейски колеж, Европейска агенция която отговаря за обучението на служителите в правоохранителни органи, да има възможност да продължи своята дейност. Трябва най-сетне да ги освободим от продължаващата несигурност, в която живеят. Комисията посочи, че в инициативата на съвета беше пропусната възможността за временно решение, но има достатъчно възможности за компромис, който да се постигне в предстоящите преговори в рамките на обичайната законодателна процедура. Тук призоваваме всички институции да седнат и да намерят едно бързо решение – За сега то ще бъде временно, но така или иначе то трябва да бъде взето. Нищо повече. Министрите упражниха правото си в рамките на общия подход, за който стана дома. Да, тяхното решение не е, е с е, задължителна правна сила, но те им упражниха правото си да определят становището си, къде искат да бъде преместено седалището, ако бъде постигнато споразумение. Ако не го направим, тази много важна агенция ще продължава да живее е, във все същата несигурност. Аз не знам кой ще спечели от тази игра. Нямам какво да добавя. Благодаря. Благодаря. Приключваме разискванията за днес. Господин Тавареш, процедурно искам да се изкажа. Господин от председателството каза, че държавите членки имат право да прекратят споразумението, както каза правната служба – Не, е, ние чухме правната служба, държавите е, членки имат задължението да продължат. Много моля, е, тъй като беше казано точно обратното, в протокола това да бъде отразено, не беше даден отговор на въпроса, който поставих. Ще реагирате ли? Още веднъж Ние, съветът, не одобряваме положението, създадено от желанието на Великобритания да прекрати споразумението. Но така или иначе има споразумение между колежа и Обединеното кралство и това споразумение има клауза за прекратяване обаче прекратяването му е предмет на допълнителен анализ и в тази връзка може би всички институции се нуждаем от допълнителни становища на съответните правилни служби, какви санкции, ако се изразявам правилно, могат да бъдат наложени – може да се е, обмисли е, как ще действаме спрямо последиците от е, доста е, странната ситуация, която възникна. Сред 25-те държави членки не са Великобритания, Ирландия и Дания, защото те имат особен статут. Благодаря. Искате да се изкажете ли? Благодаря, госпожо председател, за предоставената възможност. Както предишният път на предишно заседание комисията имаше възможност да се изкаже, искам да подчертая, че ние отбелязахме конструктивния напредък между двамата съзаконодатели по предложението за Европол. Ние бихме искали да използваме набраната инерция и продължаваме да насърчаваме и подкрепяме приемането на споразумението на първо четене. Както казах за комисията, въпроса за седалището на колежа трябва да се разгледа в контекста на функционалната институционална реформа на системата на обучение на полицейските служители. Тук говорим за сливането след месеци преговори и изразени позиции на комисията. Трябва да кажа, че ние сме открити да обмислим взаимноприемливи договорености и все пак договорености, които съответстват на целите да постигнем синергия и оптимизация – тази връзка приветствам предложението на докладчика Диас Демера да се постигне междуинституционално споразумение или най-малкото да има междуинституционално разискване, в което да обмислим някои нови насоки за работа и примерно да обмислим възможността за разполагане на седалището и на двете агенции на едно също място, запазвайки същевременно тяхната функционална и институционална самостоятелност. И ние сме разтревожени е, за Европейския полицейски колеж, неговите служители и не смятаме, че тази несигурност трябва да продължи. Благодаря. Благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря ви за участието тези разисквания. Не сме приключили с този въпрос. Благодаря на колегите за изказванията. Сега продължаваме с точка 7 от дневния ни ред. Публичен достъп до документите за периода 2011-2013. Докладчик е госпожа Индвелт. Както може би помните, това е доклад по член 104 от е, правилника в предишните два доклада, които вече бяха представени. Е, последният беше доклада Аутала с Аргентини. Но по-подробно ще ни представи своя доклад е, госпожа Индвелт. Много ви моля за тишина в залата. Не сме приключили и моля онези, които си тръгват след предишната точка от дневния ред, да пазят тишина. Явно трябва да бъда по-строга. И така бяхме информирани, че госпожа Зомер ще бъде е, заменена от господин Фос като докладчик в сянка. И така, нека да чуем госпожа Индвелт. Благодаря, госпожо председател. Наистина мина доста време преди този доклад се върне на дневния ред след доклад на госпожа Хаотала, но аз се надявам, че до края на мандата на парламента ще имаме пространен и задълбочен дебат по въпроса за прозрачността, да по-блеб до доку... достъп до документи, което според мен е отрешаващо значение за бъдещето на Европейския съюз. Ако се вгледаме специално в е, подробностите около този доклад, ми е известно, че ние сега работим първо в рамките на новия Лисабонски договор. Второ, е, е, има значителна съдебна практика след последните, от последния доклад на САД. Е, някои от решенията е, са по повод заведени от мен лично дела пред съда в Люксембург. И трето, не смятам е, е, че ви е обегнало, че хората в Европа искат повече прозрачност и достъп до документи. Съветът и комисията по-специално често възразява, че прозрачността може да създаде затруднения, да речем, в международни преговори, но мисля, че случаят Акта доказа точно обратното, именно липсата на прозрачност кара хората да губят доверие и това има отрицателни последствия. Така че за мен дебата трябва да бъде как да променим културата от старата дипломатическа култура, когато Европейския съюз се ръководеше основно от дипломати и представители на службите за сигурност, към повече гражданско участие, повече отчетност, истински, за да се превърнем в истински демократичен съюз на граждани и всичко, в което, в което политиците дават равносметка за свършеното от тях. Така че ние се нуждаем от това да легитимираме дейността си и да получим обществена подкрепа. Самия доклад не е особено пространен. Първо една практическа бележка, когато започнах е, да го пиша и то на, доста набързо, установих, че някои от моите предложения са влезли в преамбюла, специално латинско е, КЛМ е, е, и някои други. При Искам да обърна специално внимание на чудесни предложения, които имаше така че специално в липсват някои от препоръките по доклада Каутала, предстои да бъдат въведени в моят, моят от доклад и ще очаквам от комисията и парламента да дадат отговор на моите а, препоръки, както и на препоръките, дадени в е, други годишни доклади. И още нещо, което искам да кажа. Е, нещо, което спешно настояваме е спешно да се преразгледа регламентът. Не може, недопустимо е в работата по този въпрос да се блокира. И съвсем официално ще кажа, че някои колеги просто очакват да преглътнат отмъкнем предложенията на съвета и комисията за по-малко прозрачност, просто за да приключим. Аз никога няма да приема такова предложение. Дължим го на гражданите, дължим им да търсим повече прозрачност, повече отчетност, а не по-малко. Освен това се застъпвам много сериозно за по прости процедури. Гражданите, а и аз имам доста опит в гражданско качество при търсене на документи, когато нямате достъп до документи, единственото, което можете да направите като гражданин, да заведете дело пред съда по съответно решение. И това отнема години. Аз веднъж чаках 5 години, за да се заведе, от, заведе такова дело. Разходите са много високи, има страшно много пречки. Тоест, трябва да предвидим много по-лесни процедури избори. Също е по въпроса за европейския омбудсман. Възможността да се търси неговата помощ е много е, ценна възможност, но пък неговите решения не се прилагат задължително. Така че се нуждаем от по-ефикасни, попростени процедури, така че да се намали нуждата от съдебни спорове. И освен това предлагам и това струва ми се нещо, което може да се приеме незабавно с решение от институциите, да се назначи човек отговарящ за прозрачността. В САЩ имат такава функция. Може би не е идеалното решение, но го има. Може би трябва да започнем с това, да назначим служител по прозрачността, който не зависи да осигури независим достъп до информация. Освен това, предлагам всички европейски институции и агенции да преразгледат вътрешните си разпоредби а, относно неправилно а, докладване в края на краищата. Хора, които подават сигнали от вътре, никога не могат да бъдат изключени като а, е, средство е, на демократичния подход към нещата и едновременно след това винаги трябва да има последна резерва. Като гледаме е, какви са нашите разпоредби, мисля, че трябва да гарантираме адекватна защита на хората, подаващи сигнали за нередности отвътре при представяне, начина по който се представят ежегодните доклади на институциите също може да бъде подобрен. Така че хубаво е да направим сравнение на статистиките, които се подават по този въпрос. Освен това, има програми, които са свързани с конкурентната способност. Европейската комисия е генерална дирекция защита на конкуренцията. Пред, такава, предлагат едва ли не автоматически да се въведат изключения по този въпрос. Няма да навлизам нещо в подробности, нещата са много специфични, но аз категорично възразих. В заключение, нуждаем се от рутинен начин за прилагане на изключенията от комисията и парламента. Например, Пример, изключението за защита на международните отношения се прилага рутинно и прекалено широко. И този начин на действие нееднократно се налага от съдебната практика, но е неясно защо комисията и съвета не отказват да изпълнят решения, постановени от съда. И най-сетне нуждаем се от процедурни критерии относно поверителността на информация и решения на заседания в ограничен състав имаме, да речем, едно правило, но ако комисията или съвета или Европол или е, е, парламента реши да обяви документите за поверителни, единствения начин да се атакува такова решение е да се и отиде на съд. Е, няма процедурно решение относно възможността за класифициране на документи. Нуждаем се от един разумен механизъм, за да се провери самата процедура за обявяване на документи за поверителни. И освен това много ми се иска критично да разгледаме практиките и на Европейския парламент, защото като сме тръгнали да критикуваме съвета и е, комисията, да припомним, че има и съд, е, съдебни дела срещу парламента така че ние също трябва да работим за въвеждане културата на прозрачности в парламента. И до 13 януари е срока за предложение за изменения. През февруари предстои гласуване на доклада в Либе и да влезе в мартенската пленарна сесия но може би през февруари ако стане за февруари, толкова по-добре. Очаквам с интерес дебата. Председателката, благодаря, Софи. Давам думата на докладчика в сянка, господин Фос, който замества госпожа Зомар. Благодаря. Веднага искам да кажа е, няма да мога да изчакам отговора, защото трябва да отида да гласувам на друго място, но ще кажа от името на НЕП: Ние сме за максимална прозрачност. Питаме се само, че дали прекомерната прозрачност не, не може да се стигне до непрозрачност, защото твърде много информация, прекалено много търсене на информация, в един момент се оказва, че определени неща стават недостъпни. Така че трябва много внимателно да преценим какво точно, по какъв начин, доколко ще бъде предоставено като информация за достъп. Защото не бива да се стигне до объркване, ако дори незначителна информация трябва задължително да бъде публикувана, както се предлага в доклада. Освен това, още един въпрос. Как е, може да се обнародват цели процедури. Тук пак опираме до въпроса за значителност и незначителност на темата. Що се отнася до регламент 1049 и това, което се казва, че е остарял, да, той трябва да бъде приведен в съответствие с Лисабонския договор, но това е трябвало да стане с предложението от 2011 година. Значи има възможност за привеждане в съответствие. Разбира се, би трябвало да процедираме съответно, но да бъдем целенасочени, да се стремим към това, което е практически приложимо и наистина полезно за гражданите да не предлагаме за публично достояние всичко, което, с което разполагаме, а това, което има смисъл. Друг важен момент така наречените документи по въпроси от международни преговори. Стана дума за акта, че не всичко е прозрачно и така нататък, но мисля това, което подразни хората беше всъщност въпросът, че се ограни. Би, могъл да се ограни, би могла да се ограничи свободата на интернет. Там не ставаше дума за това, че твърде малко достъп и така нататък. В крайна сметка за това ставаше дума. Сега не знам дали това е най-подходящия пример акта. Да, може да се дава повече информация, но за водене на преговори, в хода на преговорите да се обнародва позицията срещу опонента, е, по линия на публична, публичния достъп, според мен това няма да доведе до свестни резултати. Доколкото ми е известно, нито една от нашите политически групи в Европейския парламент не дава публичен достъп до нашите закрити заседания, защото понякога се налага да обсъждаме вътрешни въпроси, да дебатираме по тях, така че договори по, документи по преговорите може би след като преговорите приключат, приключат, но не да разкривам пред партньора си стратегията си в хода на преговорите. Това за мен е проблематично годишното предложение, годишната препоръка на Европейския парламент, която се предлага. Разумна идея. Но това, на което аз много държа, е тези препоръки, които даваме и съответно изпълнението им да бъдат, да стъпят на правно основание. А ако тръгнем да искаме неща, за които няма никакво правно основание, той не можем да ги приложим. Е, съгласно разпоредбите за добрата, доброто администриране трябва да има правно основание за това, което се прави. Ако нямаме, трябва да създадем правно основание. Поне ние в Германия така практикуваме. И опростен, за опростените процедури. Докладчика се спря на тях. Това е добра идея. И мисля, че трябва е, да разгледаме нещата и да изведем разумното е, ядро. Но ако ще имаме е, служител по-прозрачно, отговаря за прозрачността или някакъв орган, не мисля, че това е добро решение. Нека потърсим възможност в рамките на съществуващите структури, но да не усложняваме нещата с структури, с процедури, защото първо трябва да бъде запитан служителя, отговарящ за прозрачността и след това, ако не може да се осигури доста, пак се стига до съд. Нещата стават много сложни. Ние като НП сме за по-ограничена администрация. Затова бих казал, че могат да се намерят и по-простички структурни решения. И определени форуми искат повече прозрачност. Но аз не мисля, че е, нашите съграждани е, са чак толкова заинтересовани е, като гледам изборите за Бундестаг, не винаги се избират партиите, които, към които се поставят изисквания. Но разбира се, не можем да кажем, не искаме прозрачност, не искаме и, и защита на личните данни. Струва ми се, че тук би трябвало да има, да говорим за едно общо движение. Да, има интерес към повече информация, повече фонова информация, е, за, да може да се отправят запитвания и така нататък. Всичко това да. Но това не е доказателство, е, че има някаква обществена тенденция, отразяваща се на желанието да гражданите да участват в самия процес на вземане на решения. Да се знае повече, да, но не на това се основава моето решение да взе да имам повече прозрачност. Това е нормална обществена тенденция. И за да приключа, струва ми се, че е, трябва да се внесат някои подобрения, така че да се обоснаве още по-добре това искане за прозрачност и да се постигнат целенасочени резултати, да не се разводняват нещата. Председателката, благодаря мистер Фос, госпожа, Аржентини. Eh, eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас, госпожо Интфелд, за интересния доклад. Това не е просто продължение на предния доклад. Това, което сега гледаме, според мен е, е едно препотвърждаване на, на, на това, което постигна Майкъл Кашман по отношение на а, обществения достъп до публични а, документи, отворения достъп. Сега, ние като застъпници на прозрачността, трябва, трябва да намираме решения в такива ограничени области. Вие предлагате да се създаде е, служител по прозрачността във всяка институция. Само, че за съжаление НП, е, чийто представител напусна залата, иска всичко да си остане тайно, да се управлява тайно, освен някой съдия, ако не се произнесе изрично, че, че не трябва да е тайна. Така че ми се ще да работя с вас съвместно и да настояваме за това всичко да бъде публично достъпно, освен ако не представлява опасност за обществения ред. Миналата година се изготви тук доклад от Комисията по бюджетен контрол във връзка с разследващата журналистика. Беше доклада и европейските субсидии и това как се вземат решения на европейско ниво. Още веднъж обаче опитите да се ограничат усилията ни е, всъщност не ни дадоха е, възможност да постигнем това, което бяхме планирали пост... Е, първоначално. Споменахте акта. В отношенията ни с САЩ продължава да, да няма достатъчно яснота за това какви, какви ангажименти поема в преговорите Европейския съюз. Да, няма нужда винаги стратегията да бъде абсолютно ясна. Няма нужда човек да си показва картите, но трябва да бъде достатъчно открит и откровен а, пред гражданите си. Нещо, което ме изненадва в а, подхода. Е, всичко е тайна, освен ако не е казано друго яче. Скоро ще подемаме следващата избирателна кампания. И това, което виждаме сега е, че гражданите все по-малко доверие имат в политиците. И мисля, че трябва откровено да кажем на гражданите, ето вижте, е, всичко, което правим, даваме ви достъп. Естествено, че правим грешки, готови сме да ги покажем и тях. И е, освен ако не, не приемем това, тази идея, е, ще трябва да, да измислим други решения. Например, да дадем повече правомощия на омбудсмана, да дадем повече възможност за маневриране на, на журналистите, разследващите журналисти, да осигурим да осигурим по-сериозна защита за лицата, които подават сигнали и така нататък. Господин Дейон. Благодаря, госпожо председател. Този път на английски ще говоря. Благодаря на докладчика. Чудесен е докладът, но това е нормално да се очаква от Софи Интвелт в, е, по тая тема. Също съм съгласен с госпожа Сарджентини. Няколко месеца преди изборите можем да кажем, някои казват, че гражданите всъщност нямат нужда и не търсят информация за Европейския съюз. Моя опит обаче не е, не е такъв. Често пъти няма достатъчно информация, няма достатъчно знания. Само, че не, не гражданите са виновни, защото гражданите проявяват интерес. В момента има доста сериозни тревоги е, за новия договор с САЩ и много ми е трудно да, да, да намеря някаква обществена информация. Няма обществени дебати, освен някои изтекли в медиите документи. А, това е договор, който ще има много сериозно въздействие в много области. Така че аз заставам за пълната прозрачност, дори и да има някои тактически моменти в преговорите, тогава добре няма нужда да се казва всичко, но поне информирайте гражданите за какво преговаряте. Второто нещо, което е особено добро в доклада е, е, е призива за откритост при е, тристранните разговори, триалозите. Е, в за сега е, тук на европейско ниво е, тристранните преговори се водят при закрити врата и ние сме виновни за това. Вместо да кажем на съвета, това са нашите стандарти, нашите стандарти са да сме прозрачни. Ние всъщност прекланяме глава и приемаме позицията на съвета. Така че аз напълно приемам тази препоръка и я подкрепям в някои области, и това не е критика от моя страна, но просто мисля, че може да се укрепи, да се засили посланието а, на доклада. А, регламент 2014, например, се споменава и от 2001 година а, изменението. Мисля, че по-категорично може да се каже просто Мисля, че е ясно, че не, не е постигнат напредък, въпреки ясната позиция на парламента по този въпрос. Също се споменават някои наскорошни събития, които може по-ясно -по да се опишат, също да се включат някои други. По отношение на, на лицата, които подават сигнали от организациите, мисля, че за сега посланието е малко неясно и може, може да се прецизира, така че да бъде изпълнила препоръката. Това за сега е което имам да кажа, но както казах, много съм доволен от проекта доклада и, и, и е, не подкрепям каквито и да било опити да се разводни посланието. Пак Софи. Благодаря, госпожо председател. Сега ще говоря на холандски. Обикновено не говоря на холандски. Да, знам, че НП си тръгна, така че няма да обръщам много внимание на това, което казаха, но смятам, че изречението твърде много прозрачност не е нещо, което аз разбирам. Аз не знам как е възможно да има твърде много прозрачност. Има страни, в... където информацията автоматично се качва в интернет, освен при определени условия. И това съществува. Това трябва да бъде и нашия подход. По отношение на тайната при международни преговори, няма нужда сега да откриваме топлата вода. НП настоява на това, но има съдебна практика. Съдиите са казвали какво трябва да се прави, не може автоматично нещо да бъде тайна. Трябва подхода да бъде стратегически. Така че, за да запазите нещо в тайна, в тайна трябва да има, да има основания за това и, и такава е и съдебната практика. по отношение на създаването на нови ведомства, институции и така нататък, не съм съгласен с това, което чух от някои. Аз не, не искам да се създават нови институции, ако те не са необходими. Има обаче правило за публичен достъп до администрацията. Това се урежда от регламент. Но на практика човек дори да иска да, да, да, да, да прилага това правило, то, то не винаги действа. Да, процедурите за класифициране на информация, процедурите за решаване дали един документ да бъде поверителен или част от него да бъде поверителен. Затова няма критерии и, и, и не, не се наблюдава този процес, не, не, не се надзирава. Естествено, е, е, много тромова е процедурата да се стигне до съда. По отношение на служителя по, произ... по прозрачността, е, лице, което да гледа подписки. Това, което каза господин Фос. Не. Става въпрос за лице, което, което да, да дава годишни съвети и препоръки за, за, за културата на, на, на прозрачността или спазването на тайна или в дадена институция, или в дадена агенция. Лице, което да може безпристрастно да гледа на нещата. Много ще се радвам да се запозная с предложенията за изменение на зелените игуе, така че да, да укрепим посланието на, на доклада. И накрая две думи за връзката с изборите, които предстоят след 5 месеца, мисля, че тя е доста проста, доста ясно. Ако вие, като гражданин, искате да сте на тъмно, да, да сте в неяснота, гласувайте и за НП. Ако искате повече прозрачност и отвореност в публичната администрация, гласувайте за някой друг Все още е, предстоят преговорите за, за промяна на регламента и мисля, че всички политически сили трябва ясно да кажат е, каква е позицията им. Сега е моментът и за разлика от господин Вос, аз е, мисля, че, че хората ги е грижа Wikileaks, Anonymous. Добре, то, този може да са източници, понякога основни източници на информация. С този начин за разп... разпръскване на информация може да сме съгласни или да не сме съгласни, но това показва, че хората искат да знаят. И след като искат да знаят, те, имат, те също имат и право да знаят. И, и, и това е много, много важна опорна точка за, за предизборната кампания. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вече можем да преминем към следващата последна точка от дневния ред за днес, ако друг не иска думата. Крайен срок за внасяне на измененията. Аз мисля, че го каза. Да, 13 януари. И следваща последна точка от е, дневния ред – оценка на правосъдието в областта на наказателното правосъдие и е правовата държава. Веднага давам думата на госпожа Гьонц да представи проекто доклада. Трябва да знаете е, процедурно, че е, нашата комисия поиска утвърждаване на този доклад. Председателят даде положително становище. Има предвид председателя на председателския съвет, но очакваме решение на председателския съвет, което да е окончателно благодаря. Аз също исках да започна с процедурния въпрос. Чакахме окончателното утвърждаване на този доклад много дълго време, повече от половин година, от май. На заседанието на координаторите единодушно беше одобрен доклада и след това започна процедурата. Започнаха спорове с правната комисия за обхвата на на заседанието на председателите на комисии имаше вече положително решение, а сега очакваме председателския съвет да се произнесе. Вече твърде много време за това първо се обръщам е, към вас като председателстваща заседанието е, да поставите въпроса много настойчиво пред председателския съвет, защото ние не можем да продължаваме е, работата си без тяхното одобрение. Трябва време за писмен превод, Проекта за график също беше одобрен от заседанието на председателите на комисиите. Доколкото зная, има и докладчици в сянка, но те трябва да бъдат официално утвърдени. Много ви моля, настоявайте пред председателския съвет. Не знам как ще успеем да се вместим. Сега по съдържанието. Да си припомним как започнахме. Когато комисията представи е, своето съобщение по набора показатели, ние решихме, че е, трябва да разширим обхвата на този набор и той да обхване и наказателното правосъдие, защото то е свързано с е, важни аспекти на върховенството на закона и правата на човека. Също така ние сме сигурни, е, че е, в е, пространството на свобода, сигурност и правосъдие, договорите са произнесли достатъчно ясно, че ние имаме правомощия. Независимостта на съдебната власт и върховенството на закона, както чухме и доклада преди, пораждат някои въпроси в определени държави членки и за нас е много важно това, че Венецианската комисия посочи 6 основни елемента, които са важен инструментариум да продължаваме напред с редовната оценка на състоянието на правовата държава. Днес разговаряхме и с госпожа Рединг Както виждате, имаме различни поводи да обсъждаме все същия въпрос за основополагащите ценности на Европейския съюз, защото в край на краища за тях става дума. Имахме обсъждания как да избегнем двойния аршин, как обективно и равнопоставено да бъдат оценявани държавите членки. В проекто доклада са застъпени няколко альтернативи. От една страна се казва, че всички области на правосъдието, включително наказателното, независимостта на съдиите и други важни аспекти трябва да бъдат включени в набора показатели. Чухме, че СЕПЕЖ трябва да бъде също част от тази оценка, както посочи госпожа Рединг. Набора показатели трябва да бъде представени на националните парламенти, така че те да бъдат пълноценно ангажирани в процедурата. В доклада се призовава колкото е възможно по-скоро да се приеме механизъм за оценка на спазването на тези изисквания съгласно договора. В началото на заседанието чухте, че беше отправен въпрос към комисаря Редин, кога ще можем да разчитаме на приключване на процедурата – Днес обсъдихме седалището на Европейския полицейски колеж. Оказа се, че не е възможно да има такова отделно досие. Нашето досие също още не е утвърдено, така че в известен смисъл и то е несъществуващо, но така стоят нещата. Благодаря ви много. Благодаря Имаме един единствен член на комисията, който е тук. Питам го дали иска да вземе думата. Казва не. Разбрах добре какво искате да кажете и е, ще поискам от секретарията да изготви писмо. В този дух, доста странно е, но имаме крайен срок за изменения. 10 януари, така пише в материалите ми. Но разбира се, че ще се отложи този крайен срок за внасяне на изменения. Това е което имам да кажа. Благодаря на всички. Приключваме заседанието. Утре продължаваме в 9 часа сутринта. Приятна вечер!